Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, бих желала да приветствам всички ви най-сърдечно с добре дошли. Радвам се а, на всички присъстващи, на унези, които успяха да стигнат до тук. По отношение на моите колеги, а, не изглежда залата да е препълнена и не се налага да затворим вратите, така че да не влизат други посетители поради препълненост на залата. Въпреки това обаче, хубаво е, а, че имаме присъстващи, че вие сте тук. Днес а, започваме с нашето изслушване. Всичко, което се случва тук, ще бъде предавано по така наречената система Web Streaming, т.е. имате възможност да гледате всичко това, което се случва тук и отвън на мониторите. И сега веднага бих искала да обърна вниманието ви на това, че след приключването на изслушването ще имаме малък коктейл пред вратата, пред тези врати на залата. Днес е първият ден на нашето изслушване. Много неща сме включили в програмата и аз наистина благодаря най-сърдечно преди всичко на всички експерти, които предоставиха услугите си, съгласиха се да дискутират с нас. Всички експерти, които виждате вдясно и вляво от мен, са експерти, които ще участват в първия панел. Днес след обяд ще имаме а, един такъв а, панел, една част от заседанието. Утре ще продължим с още две. Мисля, че не е необходимо да казвам много по мандата. Мандата, а, който има нашата комисия, за политически промени и бюджетни ресурси за устойчива Европейски съюз след 2013 година. Това, което е важно, са парламентарните приоритети в законодателно и бюджетно отношение. Налага се да предложим структура за предстоящото средносрочно и дългосрочно планиране и срок някакъв срок. Трябва да преценим какви финансови средства са необходими и да разработим насоки за индикативно подразделяне на тези финансови средства и това както в рамките на, така и между отделните категории. В, освен това, накрая трябва да опишем връзките между системите на приходите, разходите, необходима ли е реформа на собствените средства, на собствените ресурси и това е тема, която трябва да включим накрая на тази дискусия. Накрая и това е края на нашия график през юни 2011 година. Ние искаме да изработим ясна позиция на Европейския парламент за средносрочното планиране с съвета и да опишем пътя и по-скоро да повлияем върху посоката, която комисията ще поеме във връзка с новия период за финансово планиране. Под паралелност ние не разбираме математическо съответствие, не две паралелни линии, които някъде в безкрайността се срещат и пресичат. Това, което ние разбираме е постоянен обмен за напредъка на дейностите при нас, при комисията. Знаете, че и комисията създаде Task Force, Task Force целева работна група в която да се разработят виждания за това как да изглежда следващия финансов период. И като комисия със специфична задача, ние не искаме да откриваме топлата вода, а да разработим една политика, при която съвсем ясно и отчетливо или най-малкото на а, хартия а, а е добре, разбира се, е, да надхвърлим и чисто документалната страна, да има едно общо европейско разбиране за стратегията 2020. Е, Европейската комисия е предложи, Европейският съвет е одобри, а ние като Европейски парламент имаме е, много положително становище, едно така, бих подчертала даже изключително положително становище по отношение на тази стратегия 2020. целите на тази стратегия са интелигентен растеж, разработване на економика, базираща се на познанието, устойчиво развитие, насърчаване на конкурентноспособна екологична економика, интегративен растеж с висока заетост и отчетливи, отчетлива социална и териториална сплотеност. Тези цели, които са взаимно свързани, трябва да бъдат постигани с всички възможни инструменти, както на общностно равнище, така и на равнище на държавите членки. Когато говорихме за европейската добавена стойност, и когато в документа с разсъждения на нашия докладчик Рарига дискутирахме нещата, ние казахме, нещата ще функционират, ако тези цели а, а, бъдат така обмислени от нас, че да има връзка между тях, но не само това, трябва и двете равнища, общностното и националното, да работят помежду си, така че предприятите мерки а, да си пасват, да са подходящи, а не да работят едни срещу други, нещо на което сме ставали свидетели в миналото. Само тогава бихме имали успех. И ако погледнем какви възможности всъщност имаме, за да постигнем целите си, виждаме, че на европейско равнище има поне три пътя законодателния, координацията и европейския бюджет, а именно европейското финансиране. И разбира се, ние изхождаме от това, че ще се нуждаем от комбинацията на трите лоста на европейско равнище. Бюджетът на Европейския съюз поне а, това, което трябва да изработим сега, може и трябва да играе ключова роля при прилагане на нашата стратегия. Тази стратегия от своя страна трябва да бъде аршина за мярка по какъв начин ние ще подхождаме от тук нататък, какви законодателни мерки, какви бюджетни мерки ще предприемаме от тук нататък. Ние знаем, че тези разходи а, е, от бюджета на Европейския съюз не са особено големи. Те са само 2% от всички предоставени публични финанси в Европейския съюз. Все пак, не бива да се пренебрегват, защото европейският бюджет създава стимули и определя акценти. Но по отношение на това също сме наясно. Ние се нуждаем от по-добра синергия между разходите на ниво Европейски съюз и нивото на националните бюджети. Ясно е, че инвестициите е, ще трябва да дойдат най-вече от националните бюджети за реализация на стратегия ЕС 2020, но те трябва да бъдат е, насърчени на наше ниво, от нас. И нашият малък европейски бюджет, който понякога в абсолютни числа ни изглежда голям, въпреки това обаче този малък, сравнително малък европейски бюджет наистина трябва да донесе до допълнителни ползи, до принадена стойност, така че поставените цели наистина да бъдат постигнати. Все още не е готова окончателната версия на стратегията Европа 2020. Продължаваме дискусиите по различни аспекти. Не всички мерки са договорени, които трябва да бъдат предприяти. Но едно е сигурно цялата общностна политика, включително земеделската, кохезионната, политиката на външна економика, всички тези политики са необходими, за да се подкрепя стратегията. И аз изхождам от това, че всички колеги са на едно и също мнение с мен, че стратегията Европа 2020 е стратегическата политика за следващото европейско десетилетие и референция за бъдещата, финанс... за бъдещата финансова прогноза. Това е нивото на дискусии в документа, който сме разработили. Подсилване на разходите, инструментите, които ни дават нашите структурни фондове, рамковата програма за изследвания, Кохезионния фонд, програмата за конкурентоспособност и иновации са инструменти, които трябва да разгледаме и така да променим, че да можем да максимизираме или да оптимизираме тяхното влияние. Може би оптимизация е по-доброто понятие тук, отколкото максимизация. Ние трябва да увеличим ефективността, ефикасността и да увеличаваме тази прословута принадена стойност на европейско равнище, чрез която наистина да можем да гарантираме успешното разходване на бюджета. Всички наши гости са сърдечно поканени да мислят заедно с нас, дори напреки е, или въпреки или противно на онова, което ние мислим, ние приемаме, сме готови да приемем критични коментари, както по отношение на сегашния бюджет, структурата на настоящия бюджет, така и някои критични бележки и идеи, отправени към бъдещето, как да се справим с бъдещата финансова прогноза? Какви дейности да, са, да бъдат обвързани в европейския бюджет? Какви могат много по-добре на европейско равнище да функционират? отколкото в отделните държави членки. Моля ви, бъдете а, смели, а, бъдете открити, директни. В крайна сметка става дума за бъдещето на нашия Европейски съюз и едно е ясно, ние не можем да започнем а, с това бъдеще, ако 2014 година започнем с финансовата прогноза а, стратегия 2020 трябва да започнем да прилагаме от утре, така да се каже. Така че следващите три години, а, през които работим, трябва да работим от перспективата как бихме могли да постигнем целите на Европа 2020. В крайна сметка става дума за това да разработим модел за социалната пазарна економика през 21 век в Европейския съюз. Още веднъж ви приветствам с добре дошли и започваме Започваме с изказванията на експертите. Експертната група е представена от е, един водещ, който ще е, модерира, който ще задава въпроси на експертите и същевременно ще ги моли за отговори. И три или четири различни експерта в зависимост от панела, в който се намираме. Предварително искам да кажа няколко думи по начина на протичане. Ние си представяме нещата така. По време на един ам, пенал, модераторът ще получи 5 минути за въведение, същевременно ще формулира въпросите, които би искал, а, на които би искал да чуе отговор. и след това ще има а, време да формулира първите а, отговори. След това започваме с а, въпросите, които ще отправим към моите колеги и колежки. Много ви моля, обърнете. Нека още от сега а, да знаете. Това, което ние искаме тук да имаме една жива дискусия, няма да се държат тук, да се изнасят някакви съреферати, съпрезентации. Моля ви, не изнасяйте ваши становища, задавайте въпроси. И след като колегите, всеки колега ще получи думата за максимум две минути, за да формулира въпросите си, отново ще се върнем към гостите и модераторът ще е, резюмира, ще е, обобщи въпросите и ще ги върне в структуриран вид на експертите. Ще видим как ще напреднем с времето. Нямам нищо против, ако се наложи, ако има време да направим и а, е, втори кръг, и трети кръг за колегите. Нямам нищо против някой друг колега да има възможност да зададе още въпроси, защото знам, че в една оживена дискусия, разбира се, много често от начина по който се дава отговор, възникват нови въпроси, на които човек би желал да получи отговор. Толкова по структурата. Сега преминаваме към първия панел, към първата група оратори – сега искам да приветствам най-сърдечно професор Андре Сапир, който е професор по международна економика и европейска интеграция в Свободния университет в Брюксел, господин Патрик Бресла, който е директор на общността Фраунхофер тук в Брюксел, господин а, Хосе Рейш, Рейс, който е директор на економическия факултет в университета Коембра в Португалия. Приветствам най-сърдечно и дамата в а, нашия кръг гости, госпожа Лесли Уилсън. Тя е генерален секретар на Европейската университетска асоциация. И нашият модератор, нашият водещ, господин Андрея Ренда – който е от е, Европейския център за, е, или по-скоро от Центъра за политически изследвания за Европа. Имате думата. Thank you very much. Uh... Благодаря, госпожо Халк. Позволете ми първо да ви благодаря за това, че ме поканихте да се присъединя към този интересен панел и даже да съм негов модератор. Задача, която никак няма да е трудна, като се смята колко компетентни са ораторите. Темата на панела е интелигентния растеж. Знаете, че ще трябва да говорим за, да, да се борим за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Това са трите нови фрази. Не за първи път ни се налага да използваме нова терминология. Много добре си спомняме предходните фрази, а именно Европейския съюз да стане най-конкурентоспособната економика, базирана на познанията. Сега за тази, е, следваща фаза, следващото десетилетие, нови, новите фрази са именно тези три. И те ще са в основата на политиката. Говорим за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Фрази, които са в сърцевината на стратегията Европейски съюз 2020. Ако вземем предвид някои от основните инициативи, е, да кажем, е, дигиталния дневен ред, е, знаете, че там се говори и за надхвърляне на програмата за единия пазар, който почти беше завършен през 1999 година. Оказва се, че все още се борим за неговото довършване доста години по-късно. Мисля, че сега е важно да обсъждаме тази тема, защото много от дискусиите за това как да преструктурираме бюджета ще са свързани и с финансовата перспектива, която ще започне през 2014 година. Но именно сега е времето да се обсъди това. Разпределянето на бюджетите и инициативите е, са въпроси, които ще се решат сега. И сега, днес е момента, в който започваме да определяме дали ще има успех. По някой път се търсят показатели за измерване. Твърди се, че ако нещо може да се измерва, то там се постигат резултати. Не винаги се е получавало точно така. Виждате е, Лисабонската програма, но има е, проблеми и е, при иновациите и при познанията от последните години. И трябва да се получим, получим от тях. И това е много важно, защото а, е, от последните години е, сме натрупали опит, от който трябва да се получим. Не става дума само за размера на бюджета, е, за е, разходите за иновации. Някои коментатори казват, че по отношение на обществените средства за финансиране на нужно развойна дейност Европейския съюз не само, че изостава от е, други страни, ами не стимулира достатъчно частните инвестиции. И в новата стратегия за 2020 година е единствената промяна, която а, с, с, има потенциал да е достатъчно голяма, е промяната свързана с рисковия капитал, капитала за иновации. Как можем обаче да насърчим развитието на този капитал? Възникват и проблеми при управлението на иновациите и на средствата, които отиват за иновации? Това са все важни въпроси и те са важни и на европейско, и на, на национално равнище. Има проблеми при управлението на фондовете в Брюксел. Има и проблеми, които са на, поради множеството нива – какво се получава? Раз... Има твърде много програми, твърде много а, раздели и функции в бюджета и оттам нататък а, има фрагментация. Тази фрагментация трябва да се избягва за бъдеще. Също времено сте чували и друг референ, а именно в Европейския съюз сме много добри в развитието на познанията, но не и в трансформирането на познанията в иновации. Е, с, 2000, с стратегията 2020 правим нещо именно за това. За, а, и всъщност дали правим нещо с тази стратегия за, тази, за трансформацията от познания към продукти на пазара е още един въпрос, който ще се обсъди тук. Друг въпрос, малките и средни предприятия, именно те са двигателя на економиката, както знаете. Самият аз съм ръководил множество кръгли маси в Европейския център за изследвания на политиката и много често се казва, особено от е, е, страна на Европейската инвестиционна банка, че проектите, които те управляват, са твърде големи и няма как да се обърне внимание на малките иновационни инициативи. Въпросът е, подобрява ли се това? Друг важен въпрос е трябва, до каква степен трябва да е централизирано изразходването на бюджетните средства и можем ли да подобрим отчетността на държавите членки за разходването на средствата по структурните и кохезионните фондове? Можем ли по някакъв начин да подобрим резултатите от големите проекти, включително рам, тези по рамковата програма и другите. Всичко това е много важно за иновациите за бъдещите години. Най-вероятно това е, са все въпроси, които вие ще обсъждате в подробности. И в момента не е много ясно до каква степен управлението на, на водещите инициативи по стратегията 2020 ще бъде достатъчно добре координирано и как ще се избегне фрагментацията? Ще има ли добра координация или ще има разделяне на отделните елементи? Ще има ли връзка с седемте водещи инициативи? Ще има ли добро координиране, така че Европейският съюз да може да постигне своите цели? Не искам да казвам нищо повече на този етап. Искам да дам думата на ораторите, за да представят своите уводни изявления. Има и въпроси, които са дадени на участниците в този първи панел а, от организаторите. Първият е, ако имахте 1 милиард евро и можете да решите, да решите как да ги изхарчите, за да подобрите познанията и иновациите на европейско равнище, в какво бихте ги инвестирали, какво бихте направили с тях. Много интересен въпрос. Надявам се, че ораторите ще направят добри предложения. Тук говорим за повече, за много повече от 1 милиард евро всъщност. И така, давам думата на професор Андре Сапир. Имате думата за 5 минути, Андре. Thank you very much, Andre. Много благодаря, Андрея. Много благодаря, госпожо председател, за любезната покана да присъствам тук пред вас днес и а, да говоря по тази тема. Мисля, че в края на своята кратка презентация ще съм отговорил на въпроса за 1 милиард евро. Но, нека да започна, казвайки следното. Вие, Андрея, току-що посочихте, че ние сме разработили една стратегия, която ще продължи едно десетилетие. Не постигнахме целите, набелязани от Лисабонската стратегия. А сега, пред себе си, имаме нова стратегия за следващото десетилетие. Какво искам да ви кажа? Не можем да си позволим да чакаме още едно десетилетие и тогава пак да кажем, че не сме постигнали целите на новата стратегия. Защото в същото време ние се движим, движим се като охлюви, докато останалата част на света се движи и се развива много-много бързо. И това е една от полуките, които можем да си извлечем от кризата, а именно, че кризата е определено сериозна и се отразява много сериозно върху всички части на света. Да, в Европа ние се нуждаем от растеж, от интелигентен растеж, но в същото време ние се нуждаем от общ растеж. Няма да решим нито един от проблемите в Европа, без да сме постигнали растеж. Няма да постигнем целите, които са набелязани за Европа в този контекст на бързо променящи се економики, ако нямаме достатъчно интелигентен растеж, който да почива върху изследователската дейност и иновациите. И това е моето отношение към стратегията Европа 2020. Да, да, да, нека да я разработваме, но в същото време да я направим и надеждна. Защото това определено е нашата грешка, че в частния сектор има много съмнения за това дали тази стратегия си заслужава повече доверие, отколкото предходната стратегия, или тя отново ще се окаже безкрайно безуспешна. Ние трябва да си дадем отговор на този въпрос. Още от самото начало казвам, че съм за работата по тази стратегия, но стига тя да е надежна, стига тя да си заслужава доверие. Тя трябва да е работеща стратегия, а не само да изразява едни приятни слова и да бъде само думи, думи, думи. Ако а, имаме само един текст, без да се разписани конкретни действия, това означава, че нищо няма да постигнем. Аз мятам, че Европа в това отношение може да действа не само възоснова на своя бюджет, има, разбира се, и много други мерки, които са регулаторни. Но по какъв начин ще видим какви трудни политически си решения се взимат. Ние можем да видим тези трудни политически решения чрез бюджета. Всичко останало е бла-бла. Наистина бюджетът е нещо конкретно. По този начин можем да видим къде тръгват нещата, каква е ориентацията на стратегията. Проти тази причина можем да кажем, че нашия ангажимент към бюджета, вашият ангажимент към бюджета е една изключително голяма отговорност. Но, като говорим за бюджета, като говорим за пари, знаем, че бюджетът на Европейския съюз не е голям, а няма и да нараства за в бъдеще но не можем да кажем, че е и просто символичен. Не можем да кажем, че това е само 2,5% от общите публични разходи в Европа. Не, ние тук целим вдъхването на една представа за това какво представлява Европейския съюз и по какъв начин може да се постигне една стратегия. Това означава, че бюджетът на Европейския съюз може да се използва като лост. Това е гаранцията, по която ние казваме, че повечето средства за иновации са изразходвани на национално или дори регионално ниво наистина трябва да използваме всички тези а, мерки и трябва да използваме бюджета като лост. И според мен няма нужда да се, хармонизира национал... да се хармонизират националните бюджети с бюджета на Европейския съюз. Това ще се случи от само себе си. И а, всички тези страни ще бъдат достатъчно интелигентни а, и този а, интелигентен растеж ще, бъдат постигнат, ще бъде постигнат по а, един естествен начин. На трето място, сега тук вече достигаме до конкретните въпроси за иновациите и следователската дейност. Тук в Европа ние имаме едни огромни предимства. Едно от предимствата е общия пазар. Самия размер на общия пазар, броя на хората, броя на жителите и образованието на жителите на Европейския съюз. Имаме 27 държави членки. Тези държави са безкрайно разнообразни, което е голямо предимство. Жителите на Европейския съюз възлизат на 500 милиона души. Можем да кажем, че тези жители са високо образовани и това представлява един източник на иновации и следователска дейност. Тоест, ние трябва да гарантираме, че наистина тези активи се превеждат и се превръщат в истински ползи. Как може можем да гарантираме, че този актив, с който разполагаме, довежда до изследователска дейност и качествени иновации. Това означава, че ние трябва да създадем условията, трябва да създадем рамката, при която се постигат всички тези цели. Мобилността, например, е един от ключовите елементи. Ако говорим за изследователска дейност и иновации, според мен тук трябва да кажем, че то тук имаме една ключова дума, а именно постигането на качествени продукти, постигането на качествени цели. По този начин ние ставаме конкурентно способни. Знам, че някои от вас ще а, споделят някои критики. А, тези критики ще бъдат отправени към определени държави членки, да речем. Че, да речем, когато започват да се отделят пари въз основата на конкурентоспособността, въз основата на отлични постижения, това означава, че разпределението всъщност няма да бъде равнопоставено разпределение, равно разпределение между отделните държави членки и че това е несправедливо. Но какъв е моят отговор? че тази програма, програмата, стратегията до 2020 година говори за интелигентен растеж, но също така става дума и за устойчиво развитие, за устойчив растеж. Така че тук говорим за няколко цели. Не говорим само за интелигентен растеж, говорим и за други цели, които са свързани с а, сближаването, с социалната интеграция и с устойчивостта. Тоест, що се отнася до иновациите, до изследователската дейност, ние трябва да отделяме средства, чрез които да се постигат тези иновации, тези успехи чрез изследователската дейност. Имаме, да, потенциално много конкурентна среда, която трябва да бъде използвана по възможно най-качествения начин. Аз наистина настоявам върху добрите, качествените постижения и върху факта, че тези отлични постижения трябва да водят до повишена конкурентоспособност. И тук достигам до своята пета точка. Ако разполагам с 1 милиард евро, в какво ще ги инвестирам, в какво ще ги вложа? В едно проучване, което направихме заедно с мои колеги сред университетите в Европа, ние всъщност по този начин завършихме своя доклад, като направихме една разбивка за изхарчването на 1 милиард евро. И какво е нашето предложение? свързването на преподаването с изследователската дейност в висшите учебни заведения. Понякога липсва тази връзка в учебните заведения в Европа. И ние точно това казваме. Европа трябва да заделя конкурентно средства, е, за да се подпомогне всяка една програма във висшето образование. Всъщност 1 милиард евро вече не звучат като толкова голяма сума. Тук говорим, да речем, за хиляда програми. Когато умножим 1000 по 1000, тук получаваме 1 милиард евро. Тези програми могат да бъдат извлечени от 50 следователски области. Нека чрез един конкурентен процес да изберем не 20 университета, а 20 катедри в Европа. 20 катедри, които работят в една и съща област но по този начин ще може да включите редица университети, редица области. Тоест, това е моето предложение. Един милиард за постигането на качествени цели и влагането на тези средства в отделни катедри в цяла Европа. Благодаря, Андре. Наистина много а, мотивиращо представяне. Моля ви да си записвате, защото а, след това ще а, изслушаме вашите въпроси. Сега думата на Патрик Бреслер. Може би вие ще предпочитате да отговорите на въпроса за 1 милиард евро. Благодаря. Благодаря, че ме поканихте. За мен е удоволствие да участвам в този панел, особено като си има предвид, че колегата Сапир каза почти всичко, което исках аз да кажа. Сега нека да ви представя няколко мои мисли. Е, когато за първи път бях поканен, получих е, да участвам в това изслушване, е, получих няколко въпроса. Има опростенчески е, начин за разсъждение, който казва, че един голям единен пазар, като този в Съединените щати, е, е пазар, където е, конкуренцията и е, добрите показатели са най-високите критерии, в фрагментирани пазари като европейския е, постиженията се постигат чрез сътрудничество. И е, по-рано се мислеше именно така. Европейския съюз развиваше общи стандарти по, в областта на научно-развойните дейности и наблягаше на сътрудничеството. В последната програма има е, нещо ново, свързано с Европейския съюз за изследвания, който може да управлява на пионерни програми за на нови изследвания и може да ги управлява сам, защото този тип научна дейност не е, не е само базови изследвания, а най-вече приложна научна дейност. И като говорим за европейската добавена стойност, тук търсим по-голяма конкурентна способност. Е, чухме вече за европейския парадокс, а именно, че тук има изключително много познание, инвестират се много средства за фундаментални изследвания, но е, това е, не означава, че има кой знае колко добри резултати по отношение на новите пазари и ново разработените продукти. Много често се казва, че фундаменталните изследвания, проведени в Европа, водят до е, нови технологии, които се развиват в други е, страни, например Съединените щати. И телевизорите с плоски екрани са отличен пример за това. Усилията през последните 10 години не промениха нищо. Сега, фундаменталните изследвания сами по себе си са политически а, е, е, сигурни. Има а, е, воля за тях. Като а, финансирането не е е задължително да води до продуктивност и резултати. А, а, защото при фундаменталните изследвания не винаги могат да се предвидят или постигнат резултати и а, много често националните финансиращи агенции отделят 95% от средствата си именно за фундаментални изследвания, защото там не трябва да се доказва постигнат успех. И така, в такъв случай в европейски план трябва да разгледаме цялата верига. Да създадем по-добри условия за приложни изследвания, за пилотни проекти и за насърчаване и, и идентифициране на, на технологиите с добър потенциал. Трябва да се работи по цялата верига и да има ясна връзка между фундаменталните изследвания и е, крайният резултат, независимо от това дали става дума за продукти, услуги или процеси. Има една е, пропаст, една, е, едно голямо разделение е, между фундаменталните изследвания и крайните резултати. А, това е проблем навсякъде по света и в Съединените щати, и в Азия се говори за това. Но когато говорим за тези е, е, вериги, е, те на практика са свързани само концептуално. Няма ясна връзка между научни фундаментални изследвания и приложения на всеки един елемент от. Извинете, във всеки етап на всяка една фаза от научните изследвания може да се достигне до познания, които дават възможност за иновации. И тук се говори за трансформативни технологии. Технологии, които не са просто а, иновативни, които дават нови възможности, а са технологии, които могат да променят живота ни. Нещо като квантовите технологии, например. А, технологии, които могат да, да създадат е, напълно нови пазари и нови промишлености. Добър пример тук е а, са различните видове скенери в, Европата, в Европа, извинете, в медицинските заведения 30 години по преди 30 години се достигна до познанията за тях и сега вече има ядрено-магнитен зърна и други а, резултати, е, които никой не, не очакваше, никой не прогнозира, но те се случиха. Как, във връзка с, с фундаменталните изследвания е ясно, че няма как да се определи кои от тях са трансформативни по своя потенциал. И тук можем да говорим за а, ключови а, технологии, които дават нови а, възможности. И Европа трябва да се именно, съсредоточи именно върху тях, така наречените Key Enabling Technologies. Защото и те могат да доведат а, до нови промишлености. И сега а, това обаче може да се отрази отрицателно някои елементи на а, економиката, защото пък други а, промишлености могат да се свият. Но трябва да има предвид, че в Европа нещата не са еднакви навсякъде. Вярно, че в Европа има много ясни мерки срещу протекционизма, срещу открития пред протекционизъм поне, но все още има мерки, които фрагментират пазара и усилията да се насърчат иновации. Това е свързано с мобилността на учените, с схемите за данъчно облагане и прочие. Тези различия водят до това, че се налагат много по-големи първоначални инвестиции в новите технологии. А когато говорим за а, рисковия капитал, там се търси именно възвръщаемост и а, тези по-големи разходи пречат. Затова трябва да се обърне специално внимание на това и да се работи по общи стандарти и по общи индустриални протоколи, общи спецификации, които да се приемат във всяка страна. Една и съща спецификация за един и същи продукт. Мобилността също се определя като проблем. Говорим за мобилността на хората, особено на учените – има обаче притеснение, че това може да доведе до изтичане на мозъци е, към е, по-добре развити е, в научно отношение части на Европа. Европа трябва да има предвид натрупаната натрупаните експертни познания в националните и международните организации за научна дейност, които добре познават ситуацията и които най-често са не правителствени организации, които не търсят под печалба и които много добре се справят с управлението на проекти. И именно тези организации могат да играят водеща роля в Европа и да организират сътрудничество между е, научните центрове в Европа и да се противопоставят на изтичането на мозъци, просто да намерят друг баланс. За, е, въпроса за този 1 милиард евро, аз бих е, се занимал с програма за иновации, провеждани от малки и средни предприятия микропредприятие под 10 служители. Там ще търся а, много добър екип от специалисти, който а, да е съвета, който оценява проектите. Благодаря, Патрик. Сега давам думата на Жозе Рейш. Имате думата за 5 минути, Жозе. Благодаря много, господин председател. Подготвила съм си речта на английски, но мисля, че в този парламент би трябвало да имам възможността да я изнеса на португалски. Нека покажем, че Европа е различна. Ако трябва да избера някакво заглавие за моята реч, не че съм задължен да го направя, но все пак ако избера някакво заглавие, бих казал следното. Интелигентен растеж, Сега въпросът е с нарастване или без нарастване. Разбира се, този въпрос няма смисъл, защото той съдържа противоречие в себе си. Днес се намираме в една а, специфична ситуация. А, винаги става дума и говорим за растежа, и това се подчертава, и това бе многократно споменато. Първата точка, на която бих искал да се спра, е, че първо е необходимо да се обсъди какво е взаимоотношението между иновациите и растежа. Економиката продължава да се развива, но тя се намира винаги в нов и нов контекст. Всички ние сме съгласни, че иновациите са една мощна енергия и те са изключително важни за този растеж и че отражението на иновациите следва да се състои в това да се постигат широко обхватни резултати, така че економическите условия или общите економически условия да се подобряват. Въпросът е дали имаме иновация без растеж или иновация с малко растеж. Наистина, иновациите играят определена роля, но е много вероятно въздействието, влиянието на иновациите в един такъв контекст да имат само локално, локални въздействия. Тоест, без растеж нещата изглеждат така, че иновациите се изразяват само на местно равнище. Е, много често тези иновации водят само до разпиляване е, е, на силите. И това е първият момент. В този момент възниква въпросът за економическия контекст и за това, че той е принципно важен, за да се установи и да се види какви са взаимоотношенията между растежа и иновациите. И сега преминавам към втория момент. Накратко бих искал да ви кажа какво означава всичко това за Европа където в момента растежът е ограничен. Той не е голям. Една от големите цели на Европа днес, разбира се, е заетостта. И трябва да има условия, така че да може да се намали безработицата и да се създадат работни места. Аз като учен економист смятам, че няма връзка между заетостта и иновациите. Или няма пряка връзка. Двете променливи, заетостта и иновациите, следва да зависят от подобен контекст. Това ще означава, че економиката тогава, разбира се, ще трябва да расте. По-настоящем обаче в момента ситуацията не е такава и затова аз казах току-що, че ние имаме една анемична Европа в момента. И затова от тази ситуация проистичат всички проблеми, които се опитваме да разрешим днес. Тоест, в момента ние нямаме добър сценарий в Европа. Защото основният проблем на Европа не е разрешен от нея, а именно има така много сериозен разрез между европейската економика и е, националните економики. Аз съм съгласен, че размерът на бюджета не винаги е единствено важното нещо, но е много трудно да се разбере, е, че 1%, че част от европейския бюджет, което е равна на 1% от европейския брутен вътрешен продукт, е достатъчна за тези цели. Сега искам да се спра на темата за някои проекти. През последните години трябва да ви кажа, че нещо ми липсва в текстовете, които виждаме. И това, което ми липсва като ключово понятие е сближаването, кохезията. Какво разбираме под сближаване, под кохезия, а именно социална а, кохезия, сближаване на а, отделните региони в Европа, това е, е една от големите цели, която трябва да бъде заложена в европейския бюджет. И не, трябва да си зададем въпроса как да се стигне до реално сближаване. Това означава инвестиции в инфраструктура, но инвестиции в иновации. Това са две големи области, които са заложени в европейския проект за подобряване на условията в Европа. И още нещо бих искал да подчертая. По-настоящем ние живеем в едно време, в което пазарите имат прекалено много власт, което от своя страна води до измиране на динамичните, иновативни сили, що се отнася до технологиите, но и други области. И тук бих желала да добавя още нещо. Иновация, разбира се, означава също така да се дефинира по нов начин публичното измерение и нещата трябва да се сравняват с частната сфера, в която иновации също са необходими. Ние не знаем какво ще обсъждаме след 3 години. Може би ще обсъждаме разпадането на Европа. Ако се стигне до това, Дискусията за европейския бюджет трябва да върви в посока да се опитаме да избегнем това, да се опитаме да изградим Европа по нов начин, да базираме работата си на старите европейски ценности, а именно на кохезията, на сближаването и на новите европейски ценности, които проистичат от тази дискусия за интелигентния растеж. И бих искал да приключа с а, отговор на въпроса какво бих направил с 1 милиард евро. Е, чухме вече някои предложения. Аз бих използвал половината за университетите и половината за предприятията. Особено за онези предприятия или фирми, които поемат ангажименти за разработване на иновации, които създават работни места за квалифицирана работна ръка. Работни места, които биха могли да бъдат насърчавани, подпомагани и от университетите. Мисля, че точно такъв тип предприятия, такъв тип економика, такъв тип бизнес е необходим за нас. И е важно, това е важно както за големите фирми, така и за малките и средни предприятия. Важното е всички държави да намерят една добра форма, най-добрата форма за предприятията, така че да може да бъде използван социалния капитал на малките и средни предприятия. Е, Лесли. Сега даваме думата на Лесли Уилсън от Европейската университетска асоциация. Имате думата 5 минути. Много благодаря. Добър ден на всички. Благодаря ви за тази възможност да допринеса и аз със своето представяне към тази сесия. Аз представлявам една организация, която съвместява и работи заедно с много университети и учебни заведения в Европа. И искам да кажа, че университетите приветстват стратегията 2020 година. Това се дължи и на въздействието, свързано с общото, с световното въздействие. Като видим класациите на университетите, виждаме, че има много място за разговори в връзка с класирането и с конкурентоспособността на европейските университети. Виждаме какво се случва и с университетите, да речем, които са от Азия и колко напред се класират те в тази класация. Искам да кажа, че това е важно цялата тази стратегия е важна за образованието, за ученето през целия живот и това е от изключително значение за модернизацията на Европейската университетска система като цяло. От север и юг, запад и изток. По този начин ние получаваме инструменти за подсилване на социализирането, сътрудничеството между университетите, но, така, но също така и между университетите, промишлените отрасли и така нататък това може да се случи на пан-европейско ниво. По този начин ще подобрим и конкурентоспособността. На второ място разполагаме с механизми за мобилност на младите европейци. Някои от тези механизми бяха споменати. Например, по време на самото следване или дори, или дори преди това, както и вече на едно по-нататъчно ниво при докторските и постдокторантските изследвания. Освен всичко друго, ние трябва да подсилим и подобрим качеството на образователните програми в цяла Европа. Това е изключително важно, особено когато се замислим, че трябва да направим нашите образовани хора по-привлекателни за наемане на работния пазар, непосредствено след приключване на следването. Имаме сега и много амбициозна цел 40% за стратегията 2020 2020 година, заедно с нашите цели за иновативност. Тоест образованието е от изключително значение. На второ място, публичното финансиране на европейско ниво представлява по-малко от 7% от финансирането. То има много важно значение за мултиплицирането, защото по този начин се достигат средства за свободен достъп до европейските университети докато доста Голяма част от европейските проекти на национално ниво са обвързани с друг тип задължения, да речем инфраструктурни проекти и така нататък. Тоест, наистина, тук ние трябва да подкрепим университетите в тяхното стратегическо развитие, като разкриваме и нови възможности за тяхното разработване. Това може да се случи в цяла Европа, но в същото време трябва да поощрим връзката между университетите и частния бизнес или промишлените отрасли. На трето място, тук искам да подчертая и а, може би да а, включа някои нови елементи. Например, това, което чухте за Европейския научен а, съвет тук имаме значителни промени, които са въведени благодарение на този съвет в седмата, рам, седмата рамкова програма. Тук имаме разработването на фундаментални основни научни програми. Освен всичко друго, трябва да разработим механизми, чрез които да се гарантира участието на университетите в рамковите програми. Трябва да се поощри създаването на кластери между различните университети, те да работят в групи така че да може да се отговори на все по-големите предизвикателства, например в енергетиката. А там имаме значителна работа, която е осъществена, значителни усилия, които са вложени от страна на университетите и са включени много програми в техните учебни планове, чрез които да се отговори на тези нови нужди. Имаме, разбира се, тези фактори, които трябва да бъдат включвани и да имаме предвид, когато стимулираме иновациите. Инструментите, които трябва да се разработват за в бъдеще за да обвържем университетите с този елемент на интелигентен растеж, може би е важно да се идентифицират различни типове синергии между отделните елементи на вътрешния пазар, на общия пазар и настоящите планове за реформиране и признаване на професионалните квалификации. Тук са заложени огромни възможности за Европа и тук Европа наистина може да се разграничи, може да бъде с една стъпка напред, тъй като можем да обвържем свършим всички тези цели с мобилността, с целите на мобилността и да вземем предвид други фактори, като да речем мрежата на европейските квалификации и а, също така да а, разработим тези програми въз основата на достиженията, които сме постигнали в миналото, т.е. неформалното и неофициалното обучение. А също така и не трябва да забравяме а, изграждането на капацитет и развитието на европейските университети. В момента се провеждат съответните разговори в тази е, връзка и това част от програмата. На четвърто място финансирането на университетите, опростяването. Това е нещо изключително важно, защото по този начин ще се намали административната тежест, свързана с работата на университетите и тук можем да се върнем като към определени елементи. И на пето място искам да отговоря на въпроса за 1 милиард евро, може би ще приключим по този начин добре първия панел. Нещо много сходно на това, което предложи Андреса Сапир, тъй като ние работим заедно. Нещо, което сме предложили на Европейски изследователски център училищата за докторантски и постдокторантски изследвания, според мен там трябва да се инвестира. Наистина това е една изключително интересна идея. За нас ще е много важно да разработваме такива, такъв тип стипендии и а, подпомагане чрез Европейски изследователски център. По този начин ще се подмагнат европейските научни програми и ще подобри международното присъствие, както и изследователския капацитет на университетите. По този начин ще подобрим и тяхната конкурентоспособност. Много ви благодаря. Модераторът, много благодаря на Лесли. Сега вече приключихме с изказванията на нашите оратори. Представенията бяха изключително интересни. Чухме редица идеи, редица предложения и мисля, че сега е време да започнем нашата дискусия, да предоставим думата на депутатите и да чуем какви въпроси имате вие. Нека да чуем колко ще щупи леда. Да, това е вярно. Салвадор Варида, след това Хосе Люи, след това Ингеборг Гресле, Даниел Албрайт, Дерек Лон. Дерек Лон, Хосе Люис, да. Сега Започва нашия докладчик. Заповядайте. Gracias, президента. Al igual que señor... Благодаря, госпожо председател. Също както господин а, Рейс, и аз искам да използвам устния превод и да говоря народния си език. Нека започна от това, което каза господин Сапир. Това е тема, която повдигна важни въпроси за нас. Защото в края на този първи дебат можем да кажем онова, което господин Рейс каза. В момента ние разработваме нов модел за Европа. Откриваме Европа на ново, така да се каже. И той повдигна много важни въпроси в тази връзка. Имаше едно твърдение, например, че има известни съмнения в публичния, в частния сектор, свързани с стратегия 2020. Тя изисква решения на Европейския съюз, които трудно могат да бъдат квантифицирани. Те не са и задължителни винаги но частният сектор се нуждае от достоверност и именно поради това трябва да се погрижим за осигуряването на средства. А господин Сапир попита какво разбираме под иновации. Аз мятам, че иновациите са инструмент, защото целта е увеличаване на производителността, подобряване на начина на производство в Европа, и аз мисля, че бюджетът на Европейския съюз трябва да се използва за финансиране на инструменти, а не на цели. Така че иновациите трябва да бъдат приоритетна цел и да бъдат финансирани от общностния бюджет. Бюджетът на Европейския съюз по отношение на него бе зададен въпросът какъв бил идеалният размер на бюджета? 1% от брутния вътрешен продукт. Това ли е подходящия процент? Това ли е подходящия размер? каза се, че държавите членки трябва да подхождат интелигентно. означава ли интелигентността все по-малко участие? В това отношение обикновено държавите членки са много интелигентни, когато става дума за намаляване на дела им в европейския бюджет. Не знам нещо, което повдигнахте в полемичен план и което ще се дебатира за отличните резултати, за иновациите, за развитието. Иновациите са средство, за разпределяне на ограничени ресурси. Това е също бюджетно средство. Разбира се, човек може да има или можем да имаме иновативен бюджет, който да обхваща или да бъде с размера на бюджета на 27-те държави членки. От друга страна можем да заложим като критерии отличните резултати, конкурентоспособността. Това са спорни, спорни неща. Едно изследване на Европейския парламент а, ни показва, че е, иновативният бюджет на Европейския съюз се финансира по линия на Кохезионния фонд. И ако се използва критерия от лични а, резултати, от лично качество, това ще означава, че иновациите финансират кохезионната политика. Това е спорно. И тогава няма да е на лице солидарността, за която а, говори господин Рейш. И а, в крайна сметка ние няма да, изпъл... няма да имаме изпълним бюджет. Какви альтернативи виждате в това отношение? Един въпрос от госпожа Нилсън. Говорим за седмата програма за научни изследвания. Мисля, че осмата програма започва преди това. преди да сме определили следващата финансова прогноза. Как смятате вие тази, как тази осма рамкова програма ще отрази стратегия 2020 по начина по който обсъдихме тук или ще има други принципи? Докладчикът имаше право да говори малко по-дълго, но а, наистина трябва да внимавам за времето. Жозе Луи Фернандо има думата. Благодаря, госпожо председател. А, може би името му не бе изговорено много правилно, но няма проблем. Искам първо да благодаря за тези а, изказвания. Моят въпрос е свързан с модела, с модела, който, за който чух в тези изказвания. Какъв е моделът, който ще имаме за следващия финансов период във връзка с научно-развойната дейност? Какъв ще бъде подходът? Отгоре надолу, топ-даун? По този начин ли ще се разпределят бюджетните средства или модел, при който се тръгва отдолу нагоре, като видим първо за какво ще се разходват средствата, какви са а, целите и чак след това да залагаме цифрите. А, що се отнася до интелигентния растеж? За мен това са отговори на големите политически а, е, предизвикателства, включително и по отношение на глобализацията. И за да обобщя стратегията 2020, трябва да кажа, че тя съдържа една голяма цела, именно заетостта. А заетостта може да се постигне с интелигентен растеж и сега разбира се това, от което се нуждаем е устойчиво развитие – и а, както вече казах, именно в това отношение ние имаме а, конкуренция, интелигентен растеж. И още един въпрос от мен. Аз чух, че целта е да имаме европейски бюджет, който да е отделен от националните бюджети. Извинявайте, ако неправилно съм тълкувал това, което, разтълкувал това, което каза господин Сапир, не, той каза, че не е необходимо задушено да са свързани нещата. За мен е обително да има координация и да има връзка между европейския бюджет и националните бюджети. Добре, това проистича от различните дейности, от различните цели. И сега конкретно въпросът, който имам. А трябва ли да има тази координация или не? И какво предложение бихте направили по отношение на тази координация. Как следва да изглежда тя? За мен това е абсолютно задължително да има координация във всички стратегически области за Европа 2020. И, както казах, ние имаме милиони участници, имаме общ пазар и трябва да има координация между Европа и държавите членки. Госпожа Гресле. Благодаря, имам три въпроса. Като гледам до сегашното използване на европейските средства, има много разочароващи елементи. Имаме много консумирани пари, при които се случва точно противоположното на това, което вие казвате. И през следващия финансов период ще се случва противното на това, което твърдим тук, ако не вземем мерки. И ми се иска да чуя нещо за тези мерки, защото светът ужасно се промени. Ние сме под натиск и много по-голяма отговорност дължим. Тоест, какви мерки трябва да вземем за много по-смислено разходване на средствата? Това е първият ми въпрос. така че да не допуснем онези ефекти, за които стана дума. При разходването на средствата винаги се вижда къде има проблеми по отношение спазването на правото и затова моят въпрос е какви механизми можем да вградим, така че в крайна сметка да имаме по-голямо спазване на закона, защото в момента има хора, които получават повече пари. Нека вземем Южна Италия, които получават много повече пари, въпреки че спазват а, много по-малко законодателството от други. Тоест, какви мерки ще вземем, така че да не възнаграждаваме онези, които най-слабо спазват законодателството а, и да получават още повече а, средства? Аз мисля, че до сега това, което сме предизвикали с нашата политика на разходване на средства е истинска катастрофа. Следващия е Ян Олрих. Е, Yes, Madam Chair. Uh, <coughs> first question to all the speakers. You can... Uh, Благодаря, госпожо председател. Един първи въпрос към първия панел. Като че ли има едно такова скептично отношение към Лисабонската стратегия? Дори в началото господин Сапир каза, че Лисабонската стратегия в крайна сметка не е най-върховния успех. В същото време сте големи оптимисти по отношение на стратегията 2020 година. Каква е толкова голямата разлика между тази стратегия и Лисабонската стратегия? Какво се случи? Дали има по-ясни цели? Дали става дума за промяна на методологията, на инструментите или областите, в които можем да инвестираме средствата? Разбира се, осъзнавам какво значи оптимизъм. Ние, например, сме оптимистични от политическа гледна точка, но вие сте експерти. Защо сте такива оптимисти? Каква е разликата между Лисабонската стратегия и е, стратегията 2020? Това е една оценка екс-анте, така да се каже. И вторият ми е, въпрос Много ми беше интересно да ви слушам, господин Сапир. Аз познавам вашите работи, но въпросът е тук всъщност какви критерии трябва да използваме за отлични постижения, да речем. Защото трябва да имаме предвид всичко, което се прави в държавите членки в Европейския съюз. Тук имаме така доста сериозен дебат, наистина. Какво би било добро в Европа 2020 да набележим нови приоритети, като устойчив растеж, включващ растеж и а, е, така нататък. Дали трябва да ги разглеждаме по-отделно, като обособени приоритети, или трябва тези приоритети да бъдат включвани в отделните области? Дали е по-добре да ги комбинираме, като, да речем, трябва да имаме интелигентно, устойчиво и така нататък, или трябва да бъдат ясно разграничени? Тоест, определени политики трябва да бъдат включени в категорията интелигентни, определени трябва да бъдат включени в категорията устойчиви, определени трябва да бъдат включени а, в категорията интегриращи. Тоест, какво разграничение можем да направим между вертикални и хоризонтални приоритети? Благодаря. Muy breve, porque además, por hablar de las últimas, ya han hecho alguna pregunta que tenía en mente. Благодаря. Ще се опитам да бъдя възможно най-кратка, тъй като е, някои от темите бяха покрити. В господин Ренда каза в уводните си коментари, че Европейския съюз в момента не е в много добро положение по отношение на публичното финансиране. Е, тоест е в сравнително добро положение по отношение на публичните средства, които отиват за финансиране на научни изследвания, но частното финансиране на тези изследвания е доста по-назад от това в Съединените щати. Как обяснявате това? Защо ние в Европейския съюз се намираме в такова положение? Как можем да компенсираме това? Компенсираме това и то, особено по-конкретно, как можем да го компенсираме чрез европейския бюджет? И след това, по отношение на стратегията Европа 2020, а, какво може да се направи, за да избегнем грешките от миналото? А, това е последната ни възможност. Когато говорим за бюджета, мога ли да помоля гостите да оценят приблизително оптималния размер на европейския бюджет и да кажат в коя област според тях трябва да се инвестира повече. Председателката, благодаря. Трима колеги искат да ам, говорят да, и след това а, ораторите ще отговорят. Благодаря, госпожо председател. Не много от а, хората ще е, е, сметнат, че не е необходимо да се инвестира в наука. Това е ясно. Има нужда обаче и от по-тясно сътрудничество между академичните и образователни институции и бизнеса. Има много принцип, примери за това, е, как това може да действа добре. Ето, например, в Уелс, в резултат на това сътрудничество на пазара навлизат много интересни нови продукти. Но, първият въпрос е какво още може да направи Европейския съюз, за да насърчи сътрудничеството между образователните институции и бизнеса, особено в областта на научно-развойната дейност за в бъдеще? Втория въпрос е свързан с рамкова програма 7 Госпожа Уилсън спомена този въпрос в своя коментар. В момента се провеждат консултациите по е, седма рамкова програма и искам да разбера според вас какви промени трябва да се направят в прехода между седма е, и осма рамкова програма, за да тръгнат нещата по-добре за бъдеще. Благодаря от Марка Рас и след това Хелга Трюпел. Уважаеми госпожи и господа, трябва да кажа, че казаното до този момент ми звучи доста общо в своето естество. Нашето предложение към участниците в панела беше да осъзнаем какво, означават, какво означава разработването на политиките, но в същото време и какво въздействие ще има бюджета. Това, което разбрах до този момент е, че накратко казано ние не разполагаме с парите. Да, преводим преговори за бюджета за 2011 година, но какво ще бъде въздействието на този бюджет, кризата в Ирландия? Какво отражение ще има това върху бюджета в бъдеще? бъдеще. На второ място стана дума за изследователската дейност. Трябват ли ни повече области в Европа, в които да се провеждат изследвания? дали трябва да се прави избор. Лисабонската стратегия и стратегията Европа 2020 година говорят не толкова за финансиране, говорят за решителност. Съгласен съм с вас, когато казвате, че в Европейския съюз Не трябва просто е така да приемаме каквито и да било предложения за промени във връзка с научната изследователска дейност, без да ги обмислиме внимателно. Много из изследователи казват, че не искат да работят по европейски проекти, защото има прекалено много бюрокрация. Трябва да си отговорим на въпроса какво искаме да променим в правилата, така че да променим съществуващата структура и да насърчаваме повече изследователска дейност, а не толкова да окоръжаваме изтичането на мозъци и тяхното преминаване в други страни. Благодаря. Госпожа Трюпел има думата. Няколко въпроса. През последното десетилетие най-конкурентните страни, страните, от които се характеризират с най-много познание, не се справят чак толкова добре е, в връзка с, устойчивото, включващото интелигентното е, развитие. Сега чуваме, че е, до някъде може да стигнем до ограничения в интелигентния растеж и моят въпрос към панелистите е дали устойчивия растеж всъщност предполага по-голяма заетост и интелигентен растеж. Тук става дума за един по-общ въпрос. Тук говорим за модела, общата рамка на стратегията Европа 2020. И аз имам по-конкретен въпрос към господин Бреслер, който каза, че ако има 1 милиард евро, той ще го инвестира в съвет и следователска дейност на малките и средни предприятия. И аз искам да го попитам къде вижда той препятствията за такава една стратегия на европейско ниво, защото от години говорим за малките и средни предприятия говорим за иновациите, е, разполагаме вече с Европейски следователски център и съвет. И така, къде виждате вие реалните проблеми, какви са извлечените полки, как да се справяме по-добре в идните години? Благодаря. Господин Сикериски, Всъщност, когато разглеждаме различните препятствия, виждайки колко голям стана Европейския съюз след последната вълна на разширяване, какво означава това за тази стратегия? И а, второ, какви са стратегическите приоритети при стратегията Европа 2020? Дали сте анализирали а, миналата история, изминалата история в значителна степен? дали можем да говорим за наистина едни споделени цели? цели, които се споделят от една страна от европейските политици и от друга страна на национално ниво. На трето място. До каква степен трябва целите на общността да отразяват някаква обща основа и до каква степен те трябва да бъдат стратегически цели или стратегически двигатели за развитие напред – това е особено важно, когато говорим за изключителното разнообразие, което виждаме в цяла Европа. И на последно място, доминирането на настоящите, на актуалните цели върху стратегическите цели. Разбира се, ние разполагаме с актуални цели и с стратегически цели от друга страна. Стратегическите цели като че ли все още не са разработени достатъчно добре. Като че ли успехът на европейската общност, дали този успех се дължи на факта, че ние всички работим заедно, че имаме общ пазар – и до каква степен се дължи на факта, че имаме един общ бюджет, независимо колко скромен е той? а също така и включването в действията на световен мащаб. До каква степен там ролята ни е важна, например, нашите действия в Г20. Благодаря. Jetzt aber wirklich als allerletzte Maria Cavallo, bitte. Thank you very much, Chair. Госпожа Кавайо. Comment to draw the attention of... Само един кратък коментар, за да привлека вниманието ви върху върху много важното упростяване на научните изследователски а, програми. Но едно такова упростяване беше одобрено наскоро. Имахме 17 предложения за упростяване на правилата за участие. Вярно е, че има много административна тежест, най-вече за малките и средни предприятия, както и за малките и средни изследователски центрове и университети. Те изпитват големи затруднения за участие в тези програми. Наистина е много спешно да упростим процедурата и трябва да подкрепим комисията в процедурата по упростяване. Докладът е съвсем началните си фази. Най-важната част ще бъде прилагането от страна на Европейската комисия и това няма да е лесно, защото всяко правило е продиктувано от някакво основание и ние трябва да продължаваме да следваме този процес процес. Ако постигнем успех, както се надявам, това ще може да се използва като пример, който да се следва в други програми, като например структурните фондове, тъй като там имаме една прекомерна комплексност и сложност, която може да се опрости като се следва модела на упростяването на изследователските научни програми. Благодаря. Thank you for all these comments. Uh, I hope that we will find a uh, благодаря за всички тези коментари. Надявам се, че ще имаме възможността да отговорим на всички въпроси, които бяха зададени. А, според мен това е много добър знак, че имате толкова много конструктивни коментари и въпроси. Надявам се, че ще успеем да отговорим на въпросите и а, сега предлагам да започнем с последния оратор, да вървим в обратен ред. Давам думата на Лесли Уилсън. Имате сега възможност да отговорите на някои от коментарите, на някои от въпросите. Благодаря. А, благодаря. Ще се фокусира върху въпросите, свързани с рамковата програма. Само да повторят казаното от последния оратор. Ние участваме в тези разговори за упростяване на процедурите. Това е изключително важно за университетите. И аз искам да отговоря на този въпрос. Защо не винаги университетите не могат да участват в рамковите проекти? Наистина трябва да отговорим на този въпрос последния начин. Тук имаме много детайлни правила. Може би правилата не са много привлекателни за някои хора, но в крайна сметка не искаме да гарантираме успех за, чрез използването на средствата по рамковата програма. Сега, какво очакваме за в бъдеще? Какво очакваме от общия контекст на развитие на събитията? Според мен е много важно да се постигне някаква последователност, да имаме последователност и използване на едни и същи инструменти в различните програми. Важно е да имаме ясно разпознаваеми инструменти и програми, въпреки че понякога, да речем, техния фокус, тяхното съдържание се променя. Трябва да избягваме при покриването на различните инструменти. Поне през последните а, няколко години видяхме при покриване на редица инструменти. А, например, Европейски изследователски съвет беше част от нова рамкова програма и този инструмент представлява голям стимул за университетския сектор. От друга страна, университет Европейския технологичен институт а все още трябва да докаже, че е по-целен други инструменти, като технологичната инициатива или партньорството Мари Кюри на университетско ниво. Наистина виждаме, че това е много важен начин за подпомагане и окоръжаване на работата в университетите. И съвсем некратко, във връзка с въпроса, свързан с частното инвестиране. На първо място не трябва публично инвестиране, едно последователно публично инвестиране. Чак тогава да се окоръжава частното инвестиране. Аз мисля, че това е в основата на капацитета на университетите, на изследователските центрове, техния капацитет да работят заедно с външни партньори. Ако рамковите условия са прекалено бюрократични и прекалено сложни, това може да попречи на здравословното осъществяване на различни проекти. Благодаря. Професор Рейш. Благодаря много, професор Рейш. Ще говоря на португалски. Първи ми коментар – трябва да се подчертая нещо, което е направено във връзка с процеса на опростяване на достъпа е, до научни проекти. Много внимателно е, ви слушах, имам информация за това как, как се работи в парламента. Госпожа Каравая също спомена работата в парламента и аз бих искал да участвам, защото смятам, че се вършат много важни неща. Има а, обаче един проблем с качеството, когато става дума за научните изследвания. Много често се оказва, че не можем да постигнем целите си, защото правилата за достъп са изключително сложни, а и процедурите, оказва се, не са съвсем справедливи. Затова много често се оказва, че отлични учени не получават подкрепа за своите проекти. Затова трябва да работим по правилата и процедурите и по цялостното управление на а, финансирането и въобще по правилата за достъп. Вторият важен въпрос тук – е свързана с връзката между Лисабонската стратегия и стратегията Европа 2020. Много важно е да се каже, че и двата процеса се сблъскват с едни и същи трудности, свързани основно с това, че няма ясни действащи лица. Няма ясни участници в тази стратегия един от най-големите проблеми, с които се сблъскваме днес и в живота си в европейските институции, е трудността да се намерят подходящите нива на координация, където да има ясни участници и да отчастват съответните елементи на економиката, обществения или частния сектор, академичния свят, бизнеса, производителите. Така че изглежда, че най-вероятно рисковете, свързани с двете стратегии а именно Лисабонската програма и стратегията Европа 2020 са едни и същи. Получих въпрос по отношение на устойчивото развитие и дали има възможности за интелигентно развитие. Да, разбира се, има такива възможности. Търси се начин да се организира економиката по устойчив начин, така че тя да е добра и за хората, и за околната среда. Сблъскваме се с проблема с заетостта и с уменията, и иновациите, а за економически растеж ни трябват иновации. Това означава, че ни трябват нови видове заетост, нови типове работа. За, заетост, която разчита на високите квалификации на служителите. Що се отнася до въпроса за връзката между европейските и националните бюджети, ясно е, че няма как да не виждаме допълване между националните и европейските бюджети. Трябва да се търси такова допълване, трябва то да е стратегическо и да се основава на подходящите модели. Тук трябва да се е, обърнем отново към добре познатия ни стар принцип на субсидиарността. Трябва отново да се извоюва повече уважение към европейското равнище. Не мисля, че тук става дума само за размер. Трябва ни нова стратегическа логика, така че да надхвърлим положението което виждаме днес, което не е устойчиво. Европа се сблъсква с сериозни трудности е, в структурен план. И ни трябва такъв бюджет, с който да преодолеем тези структурни грешки в бюджет е, и затруднения. Патрик Бреслер има думата. Патрик, ти получи един конкретен въпрос, зададен лично към теб, но а, може да коментираш и по другите въпроси. Първо по въпроса за SPR. Има пречки. А, именно възвръщаемостта на рисковия капитал в, в Европа е много по-неясна, по-трудно се изчислява, отколкото в Съединените щати. Няма общи стандарти. Ако някой има добра бизнес идея за продукт, който може да навлезе на пазара, ще се сблъска с много най-разнообразни стандарти и регламенти разпоредби. Много по-лесно би било тази чудесна новоразработена идея да се изнесе и да се разработи в Съединените щати. Сега, що се отнася до грантовите схеми за европейски иновации? За мен това е най-добрият начин да се променят нещата, защото така ще се насърчи дребното производство. Тук въпросът е малко по-сложен, защото не е само, че се напуска частния сектор и се навлиза в областта на публично финансираните начинания, но и е е, се сблъскваме и с въпроси и за това а, какво правим с данъчното облагане и прочие, защото ако ли не, ще има обвинение за злопотреба със средства. И така, в тази комплексна ситуация смятам, че е твърде ясно да се коментира, както каза Лезли Уилсън, но честно казвам, чувство, че тук преоткриваме топлата вода. Има научни институти, които се занимават с приложна наука в много страни в Европейския съюз. Това са организации, които на национално равнище се занимават именно с този въпрос. Как да се започне да се постави началото на един дребен бизнес, как да се вземат резултатите на научната дейност и е, да се превърнат в продукт. И тези организации имат много опит в тази област, много добре познават и националното законодателство, и бюджетирането, така че бих се получил от тях. Други въпрос е, е, ДДС-то. Извинете, за Европейски, Европейски институт за технологиите. Той е, всъщност е, е, трябваше първоначално като идея да имитира начина по който действа MIT в Съединените щати, Масачусетския технологичен институт. Въпросът е обаче с финансирането. Трябват ни повече, трябват ни повече средства за натрупване на научна експертиза. Не, не ни трябват повече средства, просто трябва средствата да отиват на подходящите места, към подходящите проекти. А, на много места пише а, с изливане на пари не могат да се решат проблемите. Но в крайна сметка се стига и до това. И а, в такъв случай трябва да се направи е, добрия избор, защото човек не може да финансира всичко. Защо грантовите схеми са сложни? Ами защото всъщност те не са истински грантове. А сега не са грантове, са договори, където има показатели, които трябва да се покрият е, и които трябва да се покриват по график и прочие. Така че като си има предвид, че грантовите схеми от националните институции са много по-прости, е ясно, че научните деятели ще се обърнат към тях. Това са нещата, които исках да кажа. Благодаря. Благодаря, Патрик. Андреса Сапир, получихте много коментари. Някои от тях бяха свързани с вашата идея за намирането на центровете на компетентност. Как се намират най-добрите учени? И какво се случва географски? По някой път се оказва, че най-добрите университети са именно и онези, които най- добре се справят с кандидатстването за публично финансиране, така че кръгът се затваря. Андре Сапир, благодаря. Ще направя три коментара. Първо по въпроса за оптимизъм, въпрос на господин Албрехт. Ще говоря за стратегията като цяло, ще говоря по въпроса струва ли се да се харчат пари на европейско равнище и, и накрая вашия въпрос, който споменахте накрая. А, сега по първия. Въпрос. Ам, оптимизмът е ваша работа. Аз ще съм оптимист, когато вие станете оптимисти. Вие сте политиците. Вие трябва да правите ам, избор. Вие трябва да вземете решение. Аз няма как да знам дали вие сте сериозни, когато казвате, че сте оптимисти. Дали просто правите някакви декларации на думи за стратегията или действително действате, заделяте средства и ги управлявате. Така че не е моя работата да съм оптимист или песимист. Аз съм просто човек, който анализира и наблюдава. Срещата на върха по иновациите, обаче, е, е, която е, е на тема иновации, първо бе отложено от е, октомври за декември, след това бе отложено от декември за феврари. Е, е, виждате, че няма как да съм кой знае какъв оптимист. Разбирам, че има причини за отлагането на срещата, защото добре знам какви са затрудненията в Европа. Много добре си давам сметка, че е необходимо да се действа за Европа. Но и за еврото, но трябва да се действа и за всичко останало. Не можем да избираме между двете. Да, вярно, както каза председателят на Европейския съвет, тук говорим за спасяването на еврото. Добре, но трябва да работим и в дългосрочен план, да гледаме напред. Краткосрочния и дългосрочния план в крайна сметка са взаимосвързани. свързани. Затова казах в уводните си думи, че кризата е много сериозен въпрос. Не става дума само за преживяването на следващите няколко месеца, след което всичко изведнъж ще бъде розово. Не, става дума за много сериозни фрагментации в економиката. Ако разгледате графика на производството и на научно-развойната дейност, става ясно, че нещата се променят преминаваме не само производството се премества не само от развитите към развиващите се, към нововъзникващите економики, а просто се премества от Европа в Азия. Така че 21 век очаквам да бъде векът на Азия. Въпросът е къде искаме да бъдем. Нашата задача е да оценяваме нещата, да правим някакви прогнози, оттам нататък вие вземате решение, вие сте избраниците на хората. Второ, а, неудачно ли е да се харчат пари на европейско равнище? Не. Разбира се, че не е неудачно. Мария Кайвая, много добре знае. Тя работи в Португалия и в комисията в Европейския парламент и е видяла от всички а, е, възможни гледни точки, как действат нещата. А, удивително е това, че е, изследователите не харесват рамковите програми. Харесват Европейския център за научни изследвания, но не харесват рамките, рамковите програми. Това се вижда навсякъде. Така че е очевидно, че трябва да има по- Опростена система, по-малко бюрократични изисквания. И а, тук ще ви задам един въпрос, а именно трябва ли да отидем една крачка по-нататък? Трябва ли да реформираме начина по който комисията управлява тези средства? Мисля, че това е легитимен въпрос. Сега искам да задам още един въпрос – а именно, защо управлението на средствата да не бъде предоставено на една независима агенция, Европейска агенция на научно-развойната дейност. И то истинска агенция, не някаква а, измислена агенция като кукла на конци, която няма бюджет на автономност. Може ли това да се направи? Ами ето, тук можете да се включите вие. Това е работа на Европейския парламент. Не ме питайте мен, питайте себе си. Вие сте политиците. Не мога хем да анализирам, хем да вземам решение. Второ, с, а, научния капацитет, конкуренцията и Сближаването. Да, сближаването е важен въпрос. Ние в Европа много настояваме за него, особено като се има предвид многообразието в Европа, така че в никакъв случай не трябва да се пренебегва този въпрос. Днес говорим за интелигентния растеж. За тази цел трябва да се наблегне на научния капацитет и на конкурентно способността. Както казах, въпросът е в размера на пазара и в броя хора. Имаме достатъчно възможности сред тях да намерим таланти и да ги задържим, а, а, въпреки че имат добри възможности и на други места. Трябва да, имам, да сме конкурентно способни в подбора на научния капацитет. Опасявам се, че в миналото по някой път ни се е случвало да объркваме нещата и да събираме двете цели, а именно научен капацитет и сближаване в един инструмент. И в крайна сметка какво се получава? Ми, нищо, нито едното, нито другото се подобрява. Така че, нека да се съсредоточим върху един от тези елементи, да се съсредоточим върху научния капацитет и конкуренцията. Благодаря, Андре. С това приключваме дебата по първата тема. Искам да направя няколко коментара преди е, да закрия е, първата тема. Първо, вие говорите за бюджета. Ясно е, че когато става дума за бюджета, тъй като парламента участва в вземането на решение, трябва да се настоява на това, че има резултати, които се постигват с тези средства. Трябва да се правим, че това е така и трябва да се правим, че ам, се проследяват средствата. Тук трябва да настояваме на това. Въпроса за рамковите програми вече беше повдигнат. Има рамкови програми. И, а, извинете, аз съм координирал проекти по пета и по шеста и по седма рамско, рамкова програма и много добре знам за какво става дума. Въпросът е, че резултатите от тези проекти, начинът по който може да се оценят резултатите, всъщност е много неясен. Това на практика не се прави, не се оценява. Може би и за, се, за осма рамкова програма трябва да се настои на приобщаването, на устойчивото развитие и на оценката. Тук не говорим само за проектите от рамковите програми, а и за други проекти. Ето, например, обърнах се към парламента с проект, който дава възможност да се оцени ефективността на средствата, разходвани по важни проекти, като реактора ИТЕР и Галилео. Оказва се, че правителствата се сблъскват с огромни е, проблеми при анализа на резултатите постигнати с тези средства. Тук говорим за най-гигантските научни изследвания в света, най-големите проекти. ИТЕР е направо космически център. И тук нямаме механизъм така, че различните партньори да работят заедно и по едни същи стандарти. Така че това са неща, за които трябва да се замислим и тук парламентът може да се намеси, за да може нещата да не се разпаднат отново. Още нещо, аз съм голям фен на ефтините реформи. Ясно е, че е, има ограничения. Не може бюджета да се разтяга до безкрай. Въпросът е също и как се включва частния сектор и как той може да финансира научно-развойната дейност. Трябва да се стимулира трансфер на технологии между университетите и промишлеността, защото знаем, че ставаме в тази връзка. Вие споменахте също общности, общностния патент, много важен въпрос а, от а, обществените дискусии от преди известно време, който малко е забравен в момента. Той е важен елемент от рецептата. И накрая, как може да се връзват нещата? Мисля, че тук акронима CATS, Key Enabling Technologies, е най-важен като концепция. Това са основни технологии, които създават ключови нови възможности. Мисля, че тук дигиталният дневен ред е много важен, както и инфраструктурата, защото така се насърчава развитието на множество други възможности и публични услуги, които се предлагат по новата инфраструктура. И това ме води и до последния ми коментар. Показателите. Те са от решаващо значение за да може да има последователност между а, различните елементи на политиката, които се провеждат, и е, начина по който те реагират е, на потребностите. Трябва да, се, да е ясно как точно е, се измерват постиженията и дали целите са постигнат или не. Каква е разликата? Какво е новото в е, новата стратегия, стратегията за Европейския съюз до 2020 година? Ами, това, че там отговорността се разпределя между Европа и държавите членки и е, че може да се оцени напредъка, защото има показатели. Нещо, което трябва да се прилага е, и в действителността, не само да се говори за него, т.е. средовно да се оценяват постигнатите резултати в е, връзка с целите поставени е, по стратегията Европа 2020. Тоест, оценката не се прави накрая, а да се прави регулярно. Може да се започне още следващата година. Благодаря на участниците, благодаря за всички коментари и за предложените идеи. Продължавам ви да прекарате добре и нататък на това интересно събитие. Много се радвам, че госпожа Халк е наш председател. Много ви благодаря. Ние благодарим на всички вас, на водещия, на всички експерти. Надхвърлихме времето си малко. Затова ще помоля много бързо за смяна на е, участниците в е, сценария на сцената. Скъпи колеги, веднага продължаваме. Започваме с а, втория кръг оратори а, и гости. А, втори кръг, който ще се занимаваме преди всичко с устойчивото развитие. А, Кристиан Ейгенхофа е тук. Той е колега на господин Ренда той е също, на господин Ренда, той е също от Центъра за европейски политически изследвания. Освен това с нас тук е Вайта Бойц, който е заместник, председател на управителния съвет на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Освен това, Мирослав Дригас е с нас. Той е заместник директор на Института за земеделско за селско и земеделско развитие на Полската академия на науките, а до мен е Ульрике Геро. Тя е ръководител на е, Берлинския офис е, на Европейския съвет за външни отношения. Давам и думата. Thank you very much for having... Да, много благодаря, че ме поканихте тук в Европейския парламент за днес. За мен беше истинска чест, че аз получих тази задача. Аз не съм експерт по енергийни политики и така нататък, но според мен има ясно изразена връзка между енергетиката и това какво трябва да представлява съветът по политиките. Според мен аз бих могла да помогна с воденето на тази част от срещата. За нас енергетиката е много важна, важна е за взаимоотношенията с съседни страни, важна е за транзитните страни и така нататък. За мен е истинска чест да водя и точно тази част за устойчивия растеч, защото според мен Енергетиката е най-важната тема за 21 век в много отношения. Тук става дума за връзка с Европейската стратегия до 2020 година. Говорим за инфраструктурни проекти, за големи проекти, свързани с транспорта и създаването на транспортни мрежи, свързана и с енергийната ефективност. Наистина, говорим за една огромна тема. Тази тема също така има и пряко отношение към живота на европейските граждани. Това означава, че най-вероятно тя ще отприщи интереса на гражданите на Европа и ще ги сближи. И преди да дам думата на нашите участници, искам просто да очертая това, което според мен представлява измерението на политиките в връзка с устойчивия растеж и възобновяемите източници в оставащите 5 или по-скоро 4 минути. Искам да кажа следното. Енергетиката, основната тема на 21 век, знаем, че нашите е, е, изкопаеми горева приключват, те са на изчерпване, така че трябва да помислим за устойчивата енергетика. Както вече отбелязах, има много ясно изразена връзка между външната политика на новата дипломатическа служба, която иска да разработи която новата дипломатическа служба трябва да разработи, от друга страна един интегриран енергиен пазар. На второ място, енергията е много скъпа. Тук са включени различни фактори, които са свързани с много отделни елементи. Европа ще се нуждае от много средства. Тук мога да ви цитирам една цифра. 2000 милиарда ще са необходими, за да могат да се изградят нови устойчиви енергийни мрежи. И в крайна сметка това са безкрайно много средства, които Европа трябва да отдели. Дали може да си позволи всички тези средства? От друга страна, енергетиката включва изключително много подозрения, мнителност от страна на отделните държави. Аз съм от Германия, от Берлин и както от гражданска гледна точка, така и от военна гледна точка, ние не се чувстваме безкрайно спокойни в това отношение. И когато става дума за реал политик, ние наистина трябва тук да сме наясно какви са опасностите и какви са елементите, които са включени в този проблем. Трябва да сме наясно и с климатичните измерения. Трябва да знаем дали трябва да бъдат взимани пари на заем от Европейската инвестиционна банка и така нататък. Бюджетът, който беше тема на обсъждане на, на предишния кръг. Но тук определено имаме заложен този въпрос. Колко средства може да се да отдели Европа, когато говорим за устойчива енергетика? Смея да кажа, че в следващия бюджет за 2014 година дори ако се придържаме към 1% от брутните национални приходи, дори това би представлявало риск въпросът е, когато възникват повече предизвикателства за в бъдеще, а имаме по-малко средства, да се справим с тях, как ще се получат нещата? И искам да помоля нашите експерти да не забравят този въпрос. Дали има шанс да се получи общ енергиен европейски пазар, как може този пазар да бъде движен от пазарни механизми, как може да отговори на целите свързани с климата и какъв ще бъде дялът на възобновяемите източници на този общ енергиен пазар. В цифрите които бяха подготвени, които бяха изтъкнати в някои документи. Някои от тях бяха наистина много впечатляващи. Става дума за енергетика и транспортиране. 90% от разходите се правят на национално ниво и само 10% от разходите са на европейско ниво. Тук това са изключително важни въпроси. Как е възможно 99%, извинете, не 90, 99% от разходите да се правят на национално ниво? И ние трябва наистина да решим този въпрос. Как да получим по-добро качество за средствата, които се инвестират? Как да се прехвърлят границите и наистина да се достигне до един паневропейски а, проект? Нашите експерти ще разглеждат въпроса от различни ъгли, така че ако разглеждаме въпросът от финансова гледна точка, как това ще се отрази на класическата финансова политика на Европейския съюз. Тук говорим, разбира се, за средства за сближаване, кохезионна политика и средства за земеделие. Можем ли да направим така, че тези средства да отговарят на тази енергийна цел? Много се радвам, че научих толкова много от първите експерти, от първия панел, но от депутатите в залата и се надявам сега да проведем също толкова интересна дискусия, защото това е изключително важен въпрос. Сега давам думата на моя колега от лявата страна, господин Болц. Както виждате в своите документи, той е заместник-председател на борда на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори. А, имате и една страница, която описва дейността на този съвет. Много благодаря, казва господин Боц. За мен също е истинска чест да имам възможността да говоря тук а, за устойчиво развитие, за устойчив растеж, тъй като представлявам енергийните регулатори. Аз ще говоря най-вече за енергетика и енергийна инфраструктура. Ние всички сме наясно с целите на програмата Европа 2020 година. Тук минаваме през всички цели, които са свързани с енергийна ефективност, зелена економика и така нататък. Докато чухме от първите оратори, ние пропуснахме да постигнем целите от Лисабонската стратегия. Сега имаме един втори шанс да видим дали бихме могли да се справим по-добре и да видим дали енергетиката може да играе важна роля. Енергетиката е изключително важна при формирането на структурата на разходите. Енергията става все по-скъпа и тя ще определя колко пари остават за потребителите, така че да се видите какви средства ще имат за изразходване по други продукти, по други стоки. Тоест, може би ще са необходими много повече средства за плащане на сметките за енергия и няма да остават толкова много средства за потребление. Наистина е много важно за нас да гарантираме, че вътрешния енергиен пазар ще сработи, че той ще бъде успешен инструмент. Отбелязали сме а, някакъв напредък, но наистина се надяваме, че третия пакет за либерализация, който ще влезе в сила в началото на следващата година, ще допринесе значително за придвижването на общия енергиен пазар към нашата цел да го направим наистина работещ, той да бъде управляван от търсенето а също така ще даде възможността на този пазар да действа по такъв начин, че да поема разходите, които се дължат във връзка с разработваните политики, разходите за управление, разходи, които ще ни позволят да бъдем по-ефективни в други сектори, като строежа на жилища, да речем. Ние наистина поставяме огромно ударение, огромен фокус върху енергетиката, върху цените на енергията. И за да може този пазар да продължава да работи въпреки цялата тежест, ние трябва да сме сигурни, че той работи качествено, че пазарите, отделните пазари са интегрирани по такъв начин, че те са работещи, действащи, без да водят до допълнителни тежести ние трябва да гарантираме, че всички необходими компоненти е, за постигането на един действащ енергиен пазар са на лице, че комисията е разработила над действаща енергийна стратегия, че разполагаме с новите технологии, с съответната инфраструктура, както и с е, всички външни измерения и елементи, които са необходими за действането на вътрешния пазар трябва пазарът да а, работи по-добре и ние трябва да си дадем сметка как инфраструктурата ще допринесе за подобряването на действието на този пазар. За да постигнем своите екологични цели, своите цели във връзка с устойчивостта, от нас се изисква изцяло да променим енергийния сектор. През 2050 година и от гледна точка на енергетиката това е доста кратък период – ние трябва да произвеждаме енергия без никакви емисии от въглероден диоксид. В наше време генерирането на електрическа енергия допринася най-много за емисиите от въглероден диоксид в Европа. Тоест, ние сме изправени пред една голяма промяна в производството на енергия. Две трети от енергията, която произвеждаме, се произвежда от изкопаеми горива и ако искаме да променим тази тенденция, ние се нуждаем от огромни инвестиции в бъдеще, но също така инвестиции в мрежи, защото тези мрежи ще позволят генерирането на енергия да зависи най-вече от търсенето в общоевропейски мащаб. За да постигнем всичко това, ние се нуждаем от значителни средства, нещо, което беше споменато и преди. Трудно да се изчисли цялостната сума, която ни трябва, защото работим върху различни типове сценарии, върху различни модели – тези модели биват използвани от Европейската комисия, за да се проектират различни модели за бъдеще. В много случаи грешим, но се надявам в крайна сметка наистина да се постави ударение върху инфраструктурата, върху мрежите за газоподаване и за електрическа енергия. Важно е да видим как се разбиват тези разходи на национално ниво, на европейско ниво и колко могат да поемат структурите на европейско ниво. Мисля, че са заложени някои принципи, върху които трябва да разработим своите действия. Съществуват вече различни мрези, различни програми, които се прилагат в различни обстоятелства. Ние сме извлекли определени полуки и трябва да видим какви полуки можем да извлечем за в бъдеще, за да бъдем по-успешни. Първата полука е да правим пазара основния инициатор а, на инвестиционни програми, защото доколкото виждаме, а, при разработването на политики, при политиките не винаги се изразходват най-добре необходимите средства. Например, това виждаме в Германия. Понякога инвестициите достигат до такива нива, които са просто неустойчиви. Те стават толкова скъпи, че просто не могат да бъдат довършени. Ние трябва да се сме сигурни, че при самото решаване на политиките трябва да се вземат предвид сигналите, които се подават от пазара – за момента пазара показва, че се нуждаем от съответната инфраструктура и това, което се иска от нас е хармонизиране с съответните приоритети. Това хармонизиране трябва да стане много по-бързо, отколкото се позволява от пазарните механизми сами по себе си. На второ място трябва да вземем регулаторната рамка, политическата рамка и да дадем на пазара възможност да поеме, да осъществи инвестицията и да се гарантира, че тази инвестиция няма да потъне, няма да се загуби следващите няколко години. И тук един пример, който отново е свързан с Германия. Извинявайте, но давам само примери от Германия. Да речем, ако искате да не произвеждате повече ядрена енергия, искате да произвеждате, да, пода... да имате само газоподаване, това означава, че, например, в Германия ние разполагаме с 20 а, атомни електроцентрали, които повече не се използват. Трябва да видим какво ще бъде общото отражение при промяната на политиките и решенията. Тоест, промяната само на регулаторните рамки не гарантира, че ние ще се придвижим в правилната посока. Важно е също така да се вземат предвид и механизмите на търсене и предлагане в общоевропейски мащаб, да се вземат предвид търсенето и предлагането в цяла Европа. Европейското финансиране при, определено, при определени обстоятелства също трябва да се взима предвид. Чуваме, че финансирането е доста ограничено, но механизмът за инвестиране на европейско ниво играе своята роля – Понякога при определени проекти разпределението на приходите и разходите е доста неравномерно и то се поема най-вече от две-три държави. Много трудно е да се разпределят, да се разбият разходите по държави членки. И едно европейско финансиране, финансиране на европейско ниво би могло да облегчи този процес. Може би е един механизъм на стимулиране е за предпочитане. Механизъм за стимулиране е не толкова цялостен механизъм за инвестиране на европейско ниво. на последно място, когато говорим за механизмите, които трябва да се прилагат, аз съм най-вече за прилагането на съществуващите инструменти, като например Кохезионния фонд, а не да се изгражда нещо напълно отделно. европейските институции се оказват не толкова успешни при изграждането на нови институции, които да управляват средствата. Важно е да се постигне съответния баланс между държавите членки. Трябва да имаме равномерност при разпределянето на средствата, всички региони да получават справедливо финансиране. Тоест, според мен трябва да се използват съществуващите механизми, да се създават нови механизми, за които ще измине време, преди да започнат да се прилагат. Трябва също така да се помисли за някои инструменти за ограничаване на рисковете, допълнителни инструменти, които да не са под въздействието на бюджета, могат да се разработят възможни проекти, които иначе не биха били възможни. Благодаря. Благодаря ви, господин Болц. Може би, според мен, е по-добре да продължим с Мирослав Дригаш, заместник директор на Института за развитие на селските и земеделските региони. Само защото вие ще внесете нова гледна точка, гледна точка на политиките във връзка с земеделието и може би ще споменете някои свои идеи за това как да се обвържат вашата област с енергетиката и след това ще вземем думата на Кристиан Егенкофер. Благодаря. Dziękuję bardzo. Jestem w pewnym kłopocie, bowiem chyba jestem jedyny, który właśnie z perspektywy rolnowiejskiej. wiejskiej Благодаря. Аз съм единственият участник, който ще говори за въпроса от гледна точка на селското стопанство и селските райони. И тук искам да споделя с вас своите съмнение относно стратегията Европа 2020, особено що се отнася до селските региони и продоволствената сигурност на Европейския съюз. И като имаме предвид какво става по света и е, какви преговори тъкат с страните от Меркосур, мисля, че този факт действително застрашава сълскостопанския отрасъл и Европейския съюз. Що се отнася до връзките между селското стопанство и енергетиката? Не мисля, че обществеността в Европейския съюз като цяло е достатъчно наясно с въпросите, свързани с сълскостопанската политика и с инструментите, които имат за цел да я подкрепят, за да може тя да изпълни своите настоящи и бъдещи цели. Няма да говоря тук в твърде големи подробности за мерките за подкрепа на селското стопанство, но ще се спра на три въпроса. Според някои, общата селскостопанска политика има за цел да тъпче пари по джубовете на фермерите, но всъщност ние, европейците, благодарение на нея, имаме много по-ефтина храна, отколкото ако се, общата селскостопанска политика не е, функционираше. Да не говорим, че е, има въздействие върху други отрасли. В Польша между 90 и 90 и 5% от средствата по общата сълскостопанска политика отиват за покупка на стоки, произведени от други отрасли. Тоест, има един ам, ефект на, на предаване на ефекта на политиката и към други отрасли. Въпросът е сега достатъчно зряла ли е общата селско стопанска политика, за да може да бъде предефинирана. Аз мисля, че е добре да се промени името, да говорим за обща политика в областта на селското стопанство, хранителните продукти и енергетиката, защото тук говорим и за храни, и за горива от възобновяеми източници на енергия и прочие. Освен това, можем да говорим и за ориентация на тази политика към едни храни от по-добро качество. Това е част от е, елемента, свързан с здравеопазването, защото ако храните с по-добро качество, те ще се отразят по-добре на обществеността. И в крайна сметка, в дългосрочен план, разходите за е, цялата общност ще бъдат по-низки. Има ли връзки между общата селскостопанска политика и енергетиката? Мисля, че е, основният елемент, както бе обсъдено в първия панел, са иновациите. Иноваторските решения, които позволяват да се намали енергийното потребление, свързано с сълскостопанското производство. Много бе казано по този въпрос в Падуа. Говорим за подпирането на проекти по а, критерии тяхната конкурентна способност и въздействието им върху конкурентна способността. Затова трябва да говорим за нови инструменти в Европейския съюз, така че да може да се разпространяват новите сълскостопански технологии на възможно най-низки цени. Знаем добре, че новите технологии са доста скъпи и това се отразява отрицателно на растежа в селското стопанство. Така че един от елементите на общата сълскостопанска политика може да е свързан с научно-развойната дейност в сълскостопанския отрасъл, която да позволи да намали потреблението на енергия в сълскостопанското производство. И накрая, конкуренцията между храните и биогоривата. Има конкуренция между двете, а мисля, че в съвременния свят производството на храна трябва да има приоритет. Производството на храни в Европейския съюз трябва да предоставя поне 80% от храните, необходими в Европа. Не съм съгласен с твърденията, публикувани миналата година от екип от 23-ма економисти, които твърдяха, че Европейския съюз е достатъчно богат, за да купи храни от другаде. Това не е вярно. Помислете си за пазара на захарта. По-рано бяхме износител, а сега цените в Европа за захарта се качват невъобразимо. Модератора, благодаря ви много. Господин Дригас, много се радвам, че а, ни обърнахте внимание върху а, други елементи на европейската политика и че предложихте а, нов поглед върху тях, включително и тяхното пренаименоване. А сега ще дам думата на Кристиан Егенхофер, е, научен специалист в е, Центъра за европейски изследвания на политиката. Ще трябва да ви е, разочаровам, казва господин Егенхофер. Не съм специалист в областта на енергетиката. По-скоро се занимавам с промените в климата, за което именно ще говоря. Изглежда, че е много лесно да се занимаем с промените в климата. Защо? Защото слагаме някаква такса на въглерода, след това това се предава на всички продукти и след това се получават а, а, приходи за държавата, защото се плащат а, тези такси от а, схемата за търговия с емисии. Но ако системата не е економически ефективна, няма как да се постигнат тези цели. Така че ефективността на пазара е важен елемент, който по някой път забравяме, когато говорим за а, намеси на едно или друго или трето място. Забравяме цялостната картина. Има някои проблеми с пазара. Става дума за енергийната ефективност, домакинствата а, и малките предприятия. Има а, проучвания, които са документирали този въпрос, но както чухме от предходния панел, проблемът а, не с обществените средства за нужно развойна дейност, а частните средства – така че с повече обществени средства това няма да се разреши. И инфраструктурата да доста важен и сложен въпрос. Тук трябва да се прави разлика между традиционните инфраструктурни въпроси, т.е. липсата на взаимни връзки между държавите членки, които да минават през границите, и информ... трансформационната инфраструктура, т.е. трансформирането на енергийната инфраструктура в нещо качествено ново. И именно тук бих се радвам да чуя коментарите на господин Болц, а и искам да чуя за начина по който е свързано с това, с селското стопанство. Стратегията 2020 също така включва за 2020 година също така включва енергийната и ресурсна ефективност и да се върнем отново към простичкия модел, който започнах. Много често всъщност говорим за цените на стоките, цени, които се определят международно. Разбира се, има, може да има а, мита за износ и за внос и регламенти. Но оттам нататък може да се говори и за конкурентоспособност, където нещата се променят. И за да не осложнявам нещата прекалено много, тук искам да променя малко а, гледната точка и да нарека стратегията за Европейския съюз за 2020 година едно е, е една програма за действие на Европейския съюз, а не а, стратегията, а по-скоро ангажимента поет от настоящата комисия. Това е. Сега за бюджета. И за това дали е, финансирането от правителствата е важно, Смятам, че е, политическото правление на европейския бюджет е най-важно тук. И неговата цел трябва да, да предоставя стимули за привличане на частни инвестиции чрез е, леверидж. Това е най-важното, а не е, къде ще отиде 1 милион и къде ще отиде 1 милиард. Има и друг важен въпрос, именно солидарността в бюджета. И тук е важно да се балансират нещата. Има един елемент на споделяне на тъжеста. Така че инструмент, бюджетът може да се разгледа като важен инструмент на споделяне на тежестта. Сега по коментарите, направени от господин Сапир. Съгласен съм, че трябва да се настоява за постигане на високо качество. Обаче Германия, Франция и прочие имат ли нужда от европейски средства или не? за тази цел, ами те може да се оправят достатъчно добре и без европейски средства, така че тук трябва да сме много внимателни. И така, трябва тук да се спазят изискванията на панела, така че ще говоря по-конкретно, именно за публично-частните партньорства, които могат да компенсират нещата, да започнем от централноевропейските страни и при балтийските страни. Да, що се отнася до енергетиката, те имат по-низки е, разходи за енергетика, така че при тях е добре да се премине на нова фаза, а не просто да се ремонтират старите е, системи. И след това може да се е, работи чрез публично-частните партньорства по основните въпроси за интеграцията в градовете. Е, имам предвид електромобили и прочи. И накрая интеграцията на енергийната система чрез вътреш енергиен пазар. И накрая за какво бих изхарчил този 1 милиард? Бих ги вложил тези средства в публично-частни партньорства в градовете, така че да се занимаем с въпросите за интеграцията и да решим проблемите на градовете и по този начин да насърчим развитието и на други области. Имам само 5 минути, имам много идеи, ще трябва да спра до тук. Благодаря ви много. Госпожо председател, мисля, че сега трябва да предам думата на вас, за да съберете въпросите. Двама желаящи. Маргарит Паулсен и Хайга Трюпел след това за искат думата. Е Благодаря, госпожо председател. Трябва да ви кажа, че наистина се радвам да съм свидетел на тази дискусия. Аз бих искала да чуя нещо за европейската перспектива. Дали ние, всички ние, които седим тук и понези от нас, които представляват Европейския съюз като политици, дали не трябва да имаме един по-добър птичи поглед, поглед отгоре, когато искаме а, да видим целостта на нещата, а, да видим всички тези детайли отгоре, защото става дума за ролята на енергетиката, на селското стопанство, на климата и така нататък. Освен климатичните изменения, ние имаме един гигантски глобален проблем, а именно фосфатите, които ние изхвърляме в е, океаните Учените казват, че ще ни трябват 500 милиона години, докато възстановим тези фосфати, защото ние изхвър... ги изхвърляме в моретата, в океаните а, и не можем да очакваме скорошното им възстановяване. Аз работя най-много в сферата на селското стопанство – най-големия потенциал, според мен, е в тази област. Най-голям потенциал за предотвратяване измен... измененията в климата, което означава по-низки емисии въглероден диоксид. Ако ние а, установим съответното земеделие, тогава ще създадем огромни възможности за натрупване на излишък в близките 40 години, при, докато постигнем равновесие в, на Земята и не изхвърляме всички тези фосфати в моретата. Тоест, как можем да постигнем съответното земеделие, борейки се срещу вредителите, борейки се срещу плевелите, може би има възможност да се използват бюджетни средства в областта на селското стопанство. Ако ни е позната съответната техника, ако тя е изгодна като разходи, тогава земеделието и съответно горското стопанство, ще бъдат абсолютно независими и ще могат да се самоиздържат и самоуправляват. Това няма по никакъв начин да наруши капацитета на селското стопанство, производството на продукти, които да удовлетворяват нуждите на пазара. И затова трябва да внимаваме, когато говорим по тези въпроси, защото в момента сме около 6 милиарда на тази земя. Много скоро ще бъдем 9 милиарда и затова трябва да използваме необходимите средства за производство на хранителни продукти. И ако успеем да създадем съответния кръговрат, съответния цикъл, тогава ще произвеждаме много повече енергетика, ще имаме едно селско стопанство обърнато към бъдещето, което ще бъде наистина екологично и ако се качим на височината на хеликоптер, тогава ще видим нещата както трябва и нещата ще бъдат интересни. Тогава ще подредим и детайлите. Благодаря. Сега Хелга Крюп, э, Трюпел. Благодаря. Сега искам да се върнем към стратегическите цели на този панел, да се върнем към заглавието, устойчив растеж, поощряване на по-ефективно от ресурсна гледна точка економика, по-конкурентно способна и по-зелена. Нека сега да споменем Китай. Китай е водещата сила при производството на ветрена енергия. Ние загубихме водещата си роля. И това за нас е проблем, защото ние загубихме технологичното си лидерство, а според тази цел, която е заложена тук, ние трябваше да го запазим. Поне по отношение на устойчивия растеж, ние трябваше да водим технологично в тази област на възобновяемите източници и, в, и при другите зелени модели за растеж. Сега по отношение на това, което казаха експертите на вече Кристиан Егенхофер, вие казахте, че стратегията 2020, тук говорим за намаляване на емисиите, но без ясно разработен план за сега. Вие поне казахте, че може би планът ще бъде оставен за следващата комисия. Следващата комисия започва работа през 2015 година. Може би не съм доразбрала, но дори да не разполагаме с план на този етап, няма да, нямаме толкова много време. Ние искаме да се провалим още веднъж. Това означава, че трябва да започнем съвсем скоро и това означава дълбок политически ангажимент. И иначе просто ще се провалим. Тоест, говорим за политически ангажимент между пазара, между частния елемент и европейските лидери, както и държавите членки. Също така казахте, че от ваша гледна точка политическото водачество на европейския бюджет е най-важният фактор. И за вас очевидно това е по-важно, разбира се, ако съм разбрала позицията ви правилно, е по-важна от сумата, от средствата, защото средствата на европейския бюджет не са толкова много, но става дума за политическо водачество. И тук можем да си кажем, да, наистина, може би липсва известно политическо водачество, но това е моят въпрос. Какво можем да направим, за да подобрим нещата в тази област? Защото казахте, че най-вече големите държави членки могат да се справят сами. И тук имаме малко противоречие с ролята на европейския бюджет да дава а, политическо водачество. В крайна сметка, накрая може само Франция, Германия и големите държави членки ще, се, ще успеят да се оправят сами. И това не е един общо европейски подход. От моя гледна точка поне, ние се нуждаем от такъв подход, ако искаме да успеем с тази нова стратегия. И поради тази причина смятам, че това, което вие казахте, поне за мен съдържаше определено противоречение. Боже би бихте могли да ни дадете повече подробности в тази връзка. Благодаря. Жозе Мануел Фернандеш. Жозе Мануел Фернандеш. Добре bem. Muito президент. senhora presidente. Eu Чудесно, госпожо председател. Ще бъда кратък. Устойчивото развитие е област, с която могат да бъдат създадени и нови собствени ресурси. Ние говорихме вече за това, за въвеждането на енергиен данък, данък въглероден двуокис. Моят въпрос е дали няма да е добре таксите за лицензии въглероден диоксид да не се управляват от държавите членки, от Европейския съюз и това ще бъдат приходи за европейския бюджет. Един въпрос към всички участници. Какви други средства, какви други данъци биха имали смисъл в областта на околната среда? Например, в областта на енергетиката, кои данъци биха имали смисъл? Тези нови приходи, разбира се, трябва да бъдат използвани за устойчивото развитие. Това е записано и в стратегията 2020. Благодаря ви. Шешлав Дзикерски. В ostatnich latach doświadczyliśmy wyników. В последните години наблюдаваме как се развиват финансовите пазари и как действат те. Играта на финансовите пазари в крайна сметка може да бъде прозрачна. Това стана ясно. ситуацията на финансовия пазар може да се съотнесе, може да се сравни с енергийния пазар. Тук става въпроси за енергийна безопасност. Това е силно мотивирано от политическа гледна точка и сега много ясно виждаме този процес. Възможно ли е въобще да стигнем до един пълнокръвен пазар от тази гледна точка? От друга страна става дума и за пазара на храни. Нали всички казваме, не е нужно да произвеждаме храната тук на място, можем и да я внасяме. Но като погледнем в световен мащаб какво се случва с климата, климатичните изменения, Виждаме, че може би осигуряването, продоволствията са много по-важни, отколкото осигуряването на енергия. Поради тази причина, може би не е толкова мъдро да обвързваме пазара на хранителни продукти толкова много с внос от външни пазари. Това може би е въпрос, който да зададем на своите политици. Не трябва да забравяме защо е разработена ОСП на първо място след Втората световна война а именно заради глада в Европа. Ние, новите държави членки, си спомняме много добре какво означава да страдаме от недостиг на храна. И тук въпросът е отколко регулация се нуждаем и свобода на пазара. Е Независимо дали става въпрос за пазар на хранителни продукти или пазар на енергия. Тук разбира се включени въпроса за разходите. Кохезионната политика е политика ориентирана към растежа. ОСП ни предоставя известна сигурност за изхранването на населението, но също така и за опазването на здравето. Нещо, което беше споменано, споменато от господин Болц а, при неговото изложение. Какъв ценови таван определяте вие каква ценова рамка определяте вие при активите, които споменахте? По отношение на публично-частните партньорства. Това може би е един наистина постижим инструмент, чрез който да се постигне растеж. Да, говорим за енергетика, но след няколко години съм сигурен, че ще говорим за водата. Съвсем скоро ще започнем да говорим за водата. И според мен управлението на водите трябва да се превърне в ключов приоритет при инвестициите. Благодаря. Jetzt Reimer, bitte. Reimer, моля. Благодаря много. Няма да коментирам това, което каза колегата Паусън по отношение на а, стопанисване на земите без използване на плугове, без оране. Със сигурност по земята има много такива земи, където не е необходимо да се оре. Има обаче и такива, където въпреки оранта не възникват толкова проблеми, на други пък възникват без оран по време на моето... Е, така, минаха доста години от е, както аз следвах земеделска економика. Днес нещата са доста различни. Е, нима днес не се намираме все по-силно в едно известно съотношение между цените на хранителните продукти от една страна и цените на енергийните продукти от друга. Тоест имаме нови взаимоотношения, нови зависимости или поне възникват такива, особено ако не, се, не искаме да поставяме под въпрос е, така, производството на хранителни продукти, но възниква въпроса дали при е, лоши цени е, не може да се стигне е, до негативни ефекти. Освен това, неустойчивостта на пазарите все повече създава проблеми с оглед на целите, към които се стремим. Целите, свързани с устойчив растеж, става дума за последици за земеделските пространства, за предприятията, за стопанствата. Когато говорим за намаляването на емисии въглероден диоксид и за намаляването с 20-30%, Нима това не се а, постига точно чрез увеличаване на производството. Дали не можем чрез а, Нека ви дам един пример. А, а, не може ли чрез а, научни а, постижения да е, доведем до намаляване на въглеродния диоксид. И затова искам да попитам какво точно ни предлагате. Е, точно имайки предвид аспекта от една страна големите цели, 3 пъти по 20, и къде с оглед на проблематиката, която имаме в рамките на ETS системата, как можем с разполагаеми средства да постигнем тези цели и как вследствие на това, с оглед на научната политика, енергийния микс в бъдеще да изглежда правилно? Благодаря. Благодаря ви много. Първо госпожа Геро. Yeah, thank you very much. And, uh, да, много благодаря. Нека пак да се изкажа като наблюдател на тази дискусия. Изнъж започнахме с енергетиката и стигнахме до въпросите на земеделието. За мен това подсказва цялата сложност на създаването на нови политики. Това е просто едно наблюдение, което исках да ви представя. Сега да се върнем към експертите. Ще започнем с Кристиан Егенкофер, след това господин Дригаш, след това господин Болц. Но може би аз трябва да кажа какъв тип отговори очаквам, защото някои от въпросите бяха по-скоро насочени към един от панелистите, отколкото към а, друг. Имаме въпроси, които бяха свързани с храните, продоволствието, по-скоро за господин Дригас. Един въпрос от страна на полски депутат. Според мен това беше много важен въпрос, свързан с собствените приходоисточници. След това чухме един въпрос от румънска страна, по-скоро насочен, може би, към господин Болц, как можем да си получим от енергийните пазари, от финансовите пазари. И ще ми е много интересно да чуят господин Болц малко повече е, на неща във връзка с този въпрос. И накрая връзката между храната и енергията. Е, може би това е свързващия елемент на целият този панел и всички ще отговорят на този въпрос. Сега първо дам думата на господин Егенхофер. Получих някои въпроси директно отправени към мен. Не искам да подценявам стратегията Европа 2020 във връзка с емисиите, но може би нещо, което не беше разбрано както трябва. Аз смятам, че е, така, мисията на, на, на, на тази Европейска комисия е много важна, ясно разписана, но според мен трябва да се стига до прекалено засилен активизъм и най-накрая да стигнем до краха на Лисабонската стратегия. Сега във връзка с лидерството и различните технологии. Ние не трябва да забравяме, че Китай е една изключително голяма държава. Ние сме сравнително малки в сравнение с Китай. И съвсем скоро пазара в Китай ще настигне нашия. Населението е три пъти по... Е, е, извинете, населението е много по-голямо. Но какво означава, че Китай е лидер в производството на ветрена енергия? Дали те са е, лидери в предоставянето на технологията, дали произвеждат турбини за производството на ветрена енергия? Тук не стана много ясно. Но някои цифри. Наскоро публикувахме книга във връзка с някои екологични въпроси. Там става пределно ясно, че въглеродните емисии на Китай във връзка с техния износ е пет пъти по-голям са пет пъти по-големи, отколкото европейските. Тоест, тук имаме пет пъти по-голямо производство на въглерод в сравнение с Индия, с Съединените щати. И понякога виждаме как в Съединените щати производството се смята за най-много ефективно. Виждате как спрямо екологичността може да вземете всеки един показател, но тук имаме като че малко подвеждащи факти. Разбира се, тук не трябва да започваме да откриваме завесата към обсъждането на промените в климата, но наистина е важно за нас да запазим технологичното лидерство. Трябва да внимаваме обаче. Не може Европа да бъде лидер във всички технологии. Ние можем да водим в някои технологии, да имаме малко по-интегрирани технологии, но просто не виждам защо трябва да водим в слънчевата енергия. Има енергия, която лесно може да се продава през граница, в международен мащаб. Не виждам защо трябва да водим навсякъде в различните възобновяеми източници. Например, ветрените турбини, ветрените генератори. Много трудно ще бъде да се транспортират турбини или генератори от Китай. Те са изключително тежки части. Много е трудно наистина да сме водачи във всички технологии. Трябва да подберем тези технологии, които ни подхождат. Освен всичко друго, при бюджета имаме наистина важен елемент на политическо водачество, на политическо насочване. Може би тук имаме известно недоразбиране. Просто най-важното е да се поставят принципите в бюджета по правилен начин, защото иначе се размества и се получава неправилно разпределение на бюджетните кредити. Тук, разбира се, имаме държавните членки, имаме различен тип стимули, които се предоставят на отделните държави. Имаме по-централни държави, имаме и по-периферни. Важното е и по-бедните държави да се придвижат към технологии, които са нисковъглеродни, въглеродни. не само да виждаме такова едно развитие при богатите държави. Не казвам, че парите не са важни, но нека да бъдем реалисти. Най-важно е политическата насока и вече след това да се говори за по-конкретни измерения. Общностният аспект на европейското финансиране. Отново трябва да правим разграничение, защото в кохезионната част наистина става ясно, че се говори за европейски разходи във всички държави но при изследователската дейност, при изследователските центрове, при високите технологии, нещо, което отбеляза и господин Сапир, някои държавите членки са водачи, ние просто трябва да приемем този факт. Не трябва да бъдем прекалено оптимистично настроени за принадената стойност на а, високотехнологичните държави, това, което те биха могли да привнесат. Ето, просто исках да подчертая този факт. почехме и този въпрос за собствените приходоисточници. На схемата за търговия с емисии публикувахме доклад през март 2008 година, който разгледа този въпрос. Този доклад е наличен, да обществено достояние и става ясно, че когато говорим за собствените ресурси. Тук първото, което идва нам, са всички критерии, свързани с европейските приходи. И нещо, което обаче отново беше казано от господин Сапир, ние сме направили анализите, от вас зависи, от политиците да вземете съответното решение. Аз се опасявам обаче, че това решение даже не е и в ресора на Европейския парламент. Сега, разбира се, в дългосрочен план такова едно решение ще се вземе. Но в краткосрочен план това ще си е просто една безплодна борба, доста трудна борба. На този етап ще спра до тук. Благодаря. квестия, kwestia певна pewnej autarki енергетичной. No już są znane przykłady i technologie, tylko trzeba pamiętać, że są to bardzo drogie. Първият въпрос по енергетиката има технологии, но те са много скъпи. Именно заради това няма как те да се е, развиват масове. Именно заради това отрасъла на научно войната дейност е много важен за тези технологии, за да може те да станат налични навсякъде в селското стопанство. И разбира се, те могат да се подкрепят от бюджетните средства на е- Европейския съюз. Т.е. това е даже необходимо. Цялото... Навсякъде, където има производство, се произвеждат и отпадъци. Това е включително и в селското стопанство. И това е важно и в Европейския съюз, така че и с това трябва да се вземат научните изследователи. А сега, що се отнася до цените на зърнените култури? И през 90-те години имаше скок. Нещата обаче се промениха е, в е, селското стопанство, именно благодарение на високите технологии, защото сега пазарите на хранителни продукти са уязвими пред спекулации. И това е голям шок. Виждаме въздействието му навсякъде по света. И накрая хранителна енергия. Енергията, която може да се произведе от хранителни продукти и растения. Ако има скъпи суровини, производителите не се интересуват от това, но ако цените са много ниски, тогава фермерите търсят други начини да спечелят пари и са готови да продадат продукцията си за друго производство. Какво правят Съединените щати? Там има правни разпоредби, които подкрепят селското стопанство и производството насочено към енергетика още при самото му планиране, за да може тези производители да спечелят от големите субсидии. Така че и тук могат много неща да се направят. Включително и за научно-развойната дейност. Всички трябва да има предвид, че храната, продоволствената сигурност на населението трябва да има превес пред всички останали въпроси, включително и пред, е, в крайна сметка говорим тук за целите на хилядолетието. Господин Болц, първо по въпроса за е, пазара на енергетиката работи ли той? Да, работи. Има много примери, които го доказват, въпреки че има много проблеми, фрагментация и намеса от страна на правителствата. Все още енергетиката работи достатъчно добре. Добър пример за това е европейския пазар на газа. Въпреки, че всички производители на газ, Русия, Алжир и Норвегия се бият за дългосрочни договори с фиксирани цени, цените се движат. Имаме спотов пазар за гъста, което означава, че имаме там цени от 30-40% по-низки от тези в други части на Европа. От друга страна, от гледна точка на енергийния пазар трябва да има предвид и контрола и прозрачността, защото тези пазари не са достатъчно добре регулирани днес и има нужда от по-силна регулация. Ако тези пазари се регулират достатъчно добре, ако са достатъчно прозрачни и са достатъчно големи, т.е. да покриват повече от една страна, тогава те ще работят. И мисля, че те ще подадат много важни сигнали за цените, за формирането на цените и за търсенето и предлагането, за да може да вървят нещата както трябва. Сега как може да се постигне това? Ами, това е доста сложна тема. Пет минути хич няма да ми стигнат, но има, според мен, някои области, в които европейските инициативи са добре дошли и няма как да сбъркат. Когато говорим, например, за електроенергията, е, електрическата мрежа може да се подобри, има нужда от подобрение вече има много построени центрове за генериране на електричество от вятъра. И също така е ясно, че се налагат повече инвестиции за следващите години от сорта на 20-30 милиарда годишно. Така че ако не заделим тези средства, няма да постигнем целите си. Второ, под подкрепата за производство на електричество, което не се базира на горива, е много важно. Има фотоволтаични решения, има и също възможности за използване на термалната енергия. И накрая, наскоро бе публикуван един доклад, е, в който става ясно, че през 2050 година трябва да имаме производство на електричество, което е изцяло независимо от е, горива, така че да не се произвежда въглероден двуокис. Също така се иска висока ефективност при използването на електричеството. И накрая по научно-развойната дейност твърде много се набляга на възобновяемите източници на енергия. Ясно е, че има хляб и там. Но Европа е високотехнологична. На много места нещата са много добре организирани от технологична гледна точка и можем да се занимаем повече с въпроса на интелигентните градове и енергийно ефективните системи, не само електрически системи, а изобщо системи, в които можем да комбинираме най-добрите разработени технологии за ефективност, за да получим добри системи. И тук целта е, е да не трябва да настигаме други страни. Ясно е, че ни трябва висока е, степен на инфраструктура, трябват ни информационни технологии във всеки апартамент и прочие. Но ако се занимаваме повече с интегрираното оптимално потребление на енергетиката, на енергията, извинете, чрез интелигентните мрежи и интелигентните градове, тогава а, е, ще има по-добро развитие, защото в крайна сметка Окей, okay, говорим за фотоволтаична енергия, а, но едва ли технологиите за нея ще се произвеждат най-ефтино в Европа? Така че трябва да имаме предвид, когато си разпределяме инвестициите, че не е добре да се занимаваме само с вятърната електроенергия, но и да се занимаваме с организацията, нещо, което в Европа се прави по-добре, отколкото на другите континенти. Много благодаря на всички експерти, на всички оратори, на госпожа председателката. Не искам да правя някакви големи обобщения, но след това часа дискусии смятам, че наистина имаме какво да търсим и към какво да се стремим в този общ енергиен пазар. Както беше казано и от господин Егенхофер, от господин Болт и господин Дригас, ако изградим нови мрежи, ако направим тези мрежи така, че да работят с възобновяеми източници, ако използваме собствени източници, ако имаме една ясно изразена връзка между хранителните продукти и биогоривата, ще видите защо казвам всичко това. Това са фактори, които се отразяват върху ежедневието на европейските граждани. Тук става дума за отоплението на гражданите, за храната им, за техния ежедневен живот. Тоест тук се нуждаем от един нов наратив. И енергията на бъдещето може да предостави един такъв наратив, една канава за избродирането на новия живот на европейския граждани. Сега давам думата на госпожа председателката. Да, благодаря. Искам да благодаря на втория кръг от експерти. Според мен тези експерти наистина ни разкриха някои изумителни гледни точки. Наистина малко бях изненадана от тази от това заглавие, от тази обща шапка на дискусията, когато започнахте да говорите за енергетика, защото това, което аз си представях е, че ще говорим за земеделие и за всички фактори, свързани с земеделието, а не толкова за енергетика. Но тези изслушвания са винаги пълни и с изненади. И наистина, мисля, че това е нещо добро. Мисля, че докладчика сега слуша, защото в крайна сметка това е неговата задача да обобщи първия ден от изслушването. От него се очаква да представи заключенията, които си е извлякал от първия ден. И още веднъж искам да ви напомня, че в 6.30, непосредствено след края на нашето заседание, на първия ден от изслушванията, ще има коктейл, така че сте поканени да изпиете по едно питие след края на заседанието. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина, според мен ще проявите разбиране след изслушването на всички тези презентации, всички заключения, които бих могъл да извлека като докладчик няма да успеят да отразят качествено всички идеи, които бяха представени от страна на ораторите. В много от случаите това, което те казаха, като че ли противоречи на основната тенденция, представена от докладчика. За мен обаче това беше едно изключително информативно изслушване. Записах си внимателно всичко, което беше казано и а, ви обещавам, гарантирам, че всички тези идеи ще бъдат включени в работния документ, който, върху който работим. И слушахме два различни панела този следобят. Аз в качеството си на докладчик ще трябва да изготвя предварителен работен документ от името на Европейския парламент, чрез който да се, представи, да се представят бъдещите финансови перспективи. И трябва да кажа, че след изслушването на експертите, особено първия кръг, съм много по-осторожен по отношение на приоритетите и целите, заложени в стратегията Европа 2020 година. Поред мен всички са съгласни с мен, че ние не трябва да пропускаме тази възможност. Ако стратегията Европа 2020 година не успее, или защото липсва ангажимент от страна на държавите членки, или пък защото не сме успели да предоставим адекватния бюджет, който да отговаря на различните необходимости във връзка с а, стратегията, това ще означава един провал на Европейския съюз. Особено, както а, вече казах, с оглед на факта, че крайната цел е а, увеличаването на конкурентоспособността на Съюза като цяло. Наистина за нас е много трудно да гарантираме, че следващия кръг от финансови перспективи ще включи всички тези безпокойства, всички тези опасения. Като че ли документите така предполагат, че е, има единодушие по тези въпроси в комисията ШУР. Е, този е, интелигентен растеж е хоризонтален процес, който гарантира, че всички съществуващи инструменти и фондове в европейския бюджет ще се мобилизират и използват. Това е една от възможностите. Или пък, дали интелигентният растеж трябва да бъде отделен приоритет във връзка с финансовите перспективи. А това е нещо друго, по което трябва да си помислят членовете на комисията ШУР. И мисля, че а, приноса на всеки един от експертите в тази област беше много ценен. Освен всичко друго, въпросът свързан с научно-изследователската дейност какво можем да очакваме, когато имаме този сблъсък между научния капацитет и критериите за определене на научните проекти? Това, което е ясно е, е че политиката по научната и развойна дейност, както и политиката по конкуренцията, по способност като цяло, се финансира от, във връзка с кохезионната политика. Но, ако искаме да изградим солидна връзка между стратегията 2020 година и следващите финансови прогнози, ще бъде свързан с обосновката на тази връзка. que, la, que la, el séptimo programa marco pudiese financiar, por ejemplo, е, е, в същото време, седмата рамкова програма се отнася до онези региони, в които се разработват съответните проекти. Не знам наистина, казва господин докладчикът. Сигурен съм, че всички тези идеи са свързани и с представянето на всеки един от експертите. Важното е, че при финансовите прогнози трябва да се взимат всички иновации, които са свързани с образованието, научната и развойна дейност и така нататък. Всички оратори казват, че тези области са изключително важни за бъдещето на Европейския съюз. И когато всички тези експерти казват едно и също нещо, в такъв случай трябва да им повярваме. Те трябва да са прави до определена степен. Тоест, трябва да се изградят много ясни връзки между образованието, научната развойна дейност и финансовите перспективи. В връзка с устойчивостта и втория панел. Определено се нуждаем от драстични промени в енергийния сектор – в бъдещите финансови прогнози перспективи трябва да се компенсират грешки, направени в предходните периоди, например при неуспеха за, за изграждането на енергийни мрежи. Тези мрежи не получиха почти никакво финансиране и това е на грешка, която трябва да бъде поправена. Стана ясно също така, че всички експерти поставят голямо ударение върху необходимостта европейския бюджет да има ефект на ливарич, на уравновесяване за в бъдеще. Много сме говорили по този въпрос. Говорили сме за публично-частните партньорства за на различните начини за поощряване на този тип партньорство на европейско ниво. И съм сигурен и убеден, че комисията ШУР трябва да разгледа всички тези въпроси, например въпроси свързан с търгуването на емисии, други въпроси, които са свързани с финансиране. Няколко оратори казаха, че всички тези въпроси трябва да бъдат разгледани, те трябва да бъдат обсъдени. Нашите дискусии във връзка с енергийния пазар все още не прехвърлят периода 2015 година, но а, ние трябва да започнем да говорим за бъдещите периоди. трябва да приемем и да разгледаме предложенията за промени на ОСП, предложения направени от Европейската комисия. Трябва да видим как да се повиши способността на нашия земеделски отрасъл. един изключително ефективен инструмент в, в европейския бюджетен механизъм е свързан с стимулите. Стимулите са насочени към установяването на устойчив растеж и устойчиво селско стопанство. Те се основават на оценки които оценяват въздействието върху целия земеделски отрасъл и включват бъдещи финансови перспективи. Разбира се, не е вашата работа да ни давате готови отговори. Решенията трябва да бъдат взимани от нас в качеството ни на политици. Но нашите оратори не предоставиха много храна за мисълта и много нови съмнения – които сигурен съм ще допринесат за добиването на повече инерция в процеса на обсъждане и различните дискусии. Благодаря. Председателката, уважаеми колеги, госпожи и господа, уважаеми гости, успяхме да завършим успешно нашия първи ден на изслушванията. Виждаме, че при Лисабонската стратегия не успяхме да постигнем своите цели, но сме оптимистично настроени по отношение на стратегията ЕСЕ 2020 година. Нещо ми стана вече пределно ясно, ако не успеем да се договорим за правилните мерки, за да сме сигурни, че стратегията може да се прилага успешно, ако не успеем да стигнем до подходящия бюджет за прилагането на стратегията Европа 2020, няма да е по вина на Европейския парламент. Каня ви сега на коктейла. Благодаря.